Guten Tag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Herzlich willkommen zu. Добре дошли и на представителите на другите институции. Добре дошли на нашето заседание. Няколко съобщения за хода на нашето заседание. Виждате кои езици са предвидени за превод на нашето заседание от дневния ред ще разберете и какви са препоръките на координаторите от последното им заседание на 21 ноември 2017 година. Ако няма възражение до края на нашето заседание, тези препоръки ще се считат за прияти. А, сега преминаваме към а, освобождаването от отговорност във връзката с изпълнението на бюджета за 2016 година. Докладчик е господин Вали присъстват Европейския съвет и съвет, ЕНОСТ, Комитета на регионите, ЕИСК, Съдът, Сметната палата, Европейския омбудсман. Искам да приветствам с добре дошли всички наши гости от институциите, генералните директори на всичките тези институции, господин Русев. Има пръв думата за становището на Европейския съд. Thank you. There, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател, господа колеги, уважаеми представители на Комисията по бюджетен контрол. Аз ще представя 10 глава от нашия годишен доклад. Тя представя нашата оценка за всички разходи, направени от административните от агенциите и органите. През 2016 година всички свързани с дял 5 пети от бюджета възлиза на 9,3 милиарда евро. 60% са за заплати а, и а, за ресурси, а, сгради, комуникации и IT а, обезпечаване. Тези а, разходи са ниско рискови. Е, ние проверихме около 100 трансакции, 8 от тях са свързани с други институции. Съветът, съдът с по 3 транзакции, Европейски економически и социален комитет с две транзакции, които сме аудитирали. Резултатите от одита ни за 2016 година са следните. Както и през предишните години, а, нашата оценка е положителна и няма съществени грешки в разходната част. От тези 100 е, транзакции има 12, които са, имат съществена грешка от 0,2%. Това е сериозно подобряване а, в сравнение с а, грешката от 0,6% от 2015 година. По отношение на другите институции и органи, не бяха намерени грешки в 8 проверени от нас а, транзакции и нямаме специални наблюдения. Сметната палата наблюдава също така изпълнението на 5 намаляване на щатните служители според споразумението. В периода 2013-2017 година бяха намалени щатните позиции с около 4%. Броя на длъжностите бяха намалени с процента и половин и, и А, общата картина и специфичните ни препоръки – ще бъдат на разположение след спешният преглед на положението, спешния обзор на Сметната палата. Искам да благодаря на всички, които участваха в нашата работа в хода на времето. Оставам на разположение за по-нататъчни въпроси и благодаря за вниманието. Ja, herzlichen Dank. Благодаря. Господин Валер Плак от Европейския съд. Merci, Madame la Présidente. La Cour de justice était prévue en... Благодаря, госпожо председател. Съдът беше предвиден като първо изказване. Благодаря на госпожа председателя и на докладчика за това, че както винаги са поканили Европейския съд за участие в тази обмяна на мнения. И ние придаваме даваме много голяма важност и роля на тази комбиция. Вашите препоръки винаги са допринасяли за по-добро управление на ресурсите на европейските институции. Искам сега да дам думата на господин е, Девие. Всъщност той не може да дойде тук и предлага своите извинения, така че аз сега ще е, взема думата вместо него и ще опиша какви точно дейности сме изпълнявали през 2016 година. За Европейския съд 2016 година беше белязана от е, много е, активна дейност предвид е, нашата работа. От 1604 е, дела бяха заведени и 1628 е, дела бяха приключени. Европейския съд като юрисдикция с тези 104 дела, които са приключени, мисля, че успя да постигне това, което трябва. Също така Европейския трибунал имаше 765 дела, но това отразява всъщност средната продължителност на производствата, които посочват. Средната продължителност обаче беше значително намалена през 2016 година и е, това е 14,7 месеца вместо 15,6 е, преди и е, през 2015 година беше е, 20 и всъщност това са цифри, които показват какво е въздействието на реформата на а, юрисдикциите на европейските институции на Европейския съюз и а, това вече започва да носи плодове. Що се отнася до основните събития за 2016 година, Европейският съд а, прие своя осми генерален адвокат, докато трибуналът започна първите две фази на тази реформа с номиниране на 16 допълнителни съдии от 19, които са предвидени за първата, първите две фази. Втората фаза, това означава отделяне на съда на публичната служба, техните дела са прехвърлени на трибунала и той от 1 септември 2016 година стана компетентна юрисдикция за лица, заемащи публична служба. Освен това, трибуналът е, беше обновен през 2016 година частично, беше сменен председателят, беше избран нов заместник-председател, също така и беше подновен е, мандата на служителите на трибунала. Що се отнася до е, правните дейности на съда, има м, две или три, които трябва да запомним що се отнася до контролната инстанция. От една страна възможност да се е, регулират въведените дела и разбира се има необходимост и задължение тези дела да се разглеждат с е, необходимото качество е, за една юрисдикция като Европейския съд. И от друга страна да се спазва принципа на многоезичие, който е наложен от езиковия режим и който гарантира пълно равенство на страните в процеса и е, всяка държава членка може да участва в производствата при условия на равнопоставеност. Съдът е, от дълго време е бил конфронтиран с е, все е, по-нарастваща дейност, с все повече дела и е, това ни дава възможност да спазваме първите и основни изисквания, качество на производството и а, е, това се отнася за всички дейности на съда, одобряване а, е, работата на а, е, юрисдикцията, т.е. на правораздаването и също така използване на и Кория. От 2016 година тази апликация се използва от всички държави членки на Европейския съюз и през 2016 година имаме 3500 акаунта за достъп. Процентът е, достигна 67% при Екория и също така трябва да се продължат усилията за подобряване на пълното многоязичие и неговото управление с инициативи, които бяха взети и които дават възможност на съда да намали въздействието, т.е. необходимостта от превод и да 1,1 милион страници е, бяха изготвени, като бяха економисани повече от 400 е, хиляди страници превод. Тъй като има селективна публикация, публикуват се е, резюмета, публикуват се също така и някои решения. Има ограничение на броя на страниците на заключенията на генералния адвокат също. Друга цел е подобряване на капацитета на работа на кабинетите чрез намаляване на натовареността на хоризонталните служби, което представлява само 14,5% от персонала за 2016 година. Важно е също да се подчертае, производителността на съда поради координираните усилия на юрисдикциите и всички поддържащи служби и това даде възможност е, за периода 2007-2016 година да приключим 46% от случаите, въпреки че за тези 10 години 0,1%, 0,01% имаме а, разширяване а, предвид приемането на Харватия. А, също така а, използването на персоналът е натоварен до 98% и е, собствените кредити също са използвани и освоени по е, подобаващ начин. Съдът е, трябва да мобилизира е, всички свои е, средства, е, бюджетните служби, е, за да се справим с бъдещите предизвикателства. Съдът спазва политиката на строги економии, която се препоръчва от, на всички институции от комисията и е, с 5% беше съкранен персонала за 2013-2014 2017 година има само 19 поста още, които ще ни помогнат да изпълним целта. Това представлява 30% от бюджета на съда. В тази трудна ситуация ние ценим подкрепата на Европейския парламент и от комисията също по отношение на бюджетните въпроси, така че ние да разполагаме с необходимите структури и средства, за нашата работа. Ние също така обръщаме особено внимание на редовността на тези операции и ефективността на вътрешния контрол. През 2016 година, както от 2010 година, са видни усилията които ние полагаме на база направени препоръки. За да приключа, аз е, искам да е, посоча твърдото желание на съда да продължи да увеличава своята производителност, така че да можем да изпълним е, нарастващата работа, с която сме конфронтирани. И съм на ваше разположение, разбира се, сега за въпроси. Благодаря. Благодаря. Господин Луис Гарсия, генерален секретар на Европейската сметна палата. Сеньора президента, е, Благодаря, госпожо председател. В доклада за годишната ни дейност, който предадохме заедно с въпросника, ще намерите подробна информация за нашата дейност, дейността на Сметната палата за 2016. Малко е, цифри. Тя, годината беше много продуктивна за нас. Освен е, годишния доклад по общия бюджет и е, фонда за развитие, изготвихме и 36 специални доклада и 32 конкретни доклада, както и решения, 7 решения по законодателни предложения за многогодишната финансова рамка, т.е. общо 93 доклада по един доклад на 4 месеца. Така че е, проведохме и много проверки на място. Бяха проверени и 30 е, е, трети страни по приоритетните области транспорт, околна среда, климат и миграция. По отношение на економическото управление успяхме да разгледаме е, програмите, които са в дефицит, също ключовите показатели, които бяха много положителни. Имаше положителна оценка за качеството на нашите доклади и много добра реакция на, изгот... на направените препоръки, също и спазването на сроковете за предоставяне на докладите, за който да падне под 18 месеца. Опитваме се да скъсим още повече този срок, доколкото е възможно. Сега сме си поставили целта 13 месеца. Работиме с правителствата, имаме нова камера за е, качествен контрол. Е, работим системи за управление на знанията. За нас е от е, ключово значение да използваме подобни системи при изготвяне на одита. Започнахме и една магистърска програма за одитинг в сътрудничество с Италиански университет. По отношение на изискването за 5% намаление на персонала, успяхме да а, реализираме 99% от бюджета, намалихме трансграничните разходи. Имаме нова стратегия за корпоративния риск и реакциите на вътрешния и външен одит бяха много положително, положителни. Налагаме и много високо ниво на стандарти за околната среда посредством системата EMAS. Е Работим и по програма за преструктуриране в съответствие с методология, приета, вече приета Е, ще започне да действа тази методология от 2018. Можем да кажем, че ефективно управляваме средствата си и извършихме необходимите реформи, които е, бяха е, очаквани, включително и от Европейския парламент, с цел да можем и да помагаме на парламента, а и да повишиме доверието и репутацията си пред гражданите. Благодаря. Е, госпожа Гресли излезе за малко от залата, за това сега ще поема аз председателството. Сега третият ни гост е от економически и социален комитет, господин Пошардес. Е, you, е, Благодаря, господин председател, господин докладчик, уважаеми депутати. Ще коментирам различни аспекти от е, дейността на нашия комитет по отношение на освобождаване на отговорност за бюджета 2016. По време на тази година нашия комитет е, прие 148 становища и два е, доклада за информация. Това беше нашия принос към европейския законодателен процес. Освен а, това, имаме, е, така, поддържаме е, срещи с гражданското общество, 237 такива в Брюксел, с много организации на гражданското общество, с а, е, съответните мрежи и мрежата на мрежите. Поддържаме все по е, тесни връзки с гражданското общество, за да засилваме и демократичната основа на ЕС. Както казваме в отговорите на е, въпросника, Организирахме национални дискусии за социалния стълб за човешки права. Над 1500 участника е, бяха включени в този форум от над 500 организации. И имаме приложен списъка на участниците в отговорите на въпросник. Излязохме и със сред становища по 12 мисии за установяване на факти в страни на ЕСА, но и в Турция, свързани с кризата с бежанците. Що се отнася до бюджета, 100 и 30 милиона бе той за 2016, 97,55% е изпълнен, т.е. 1,65% повече от миналата година. През 13-17 година сме увеличили повече от 3,40% изпълнението на бюджета. Мога да ви увелича, уверя, че е, внимателното управление на средствата бе винаги наш приоритет като разходите винаги бяха ограничени до абсолютно необходимия минимум. 665 е, поста има нашия комитет осъществихме намаление от 1% годишно от 13 до 2017, т.е. 34 поста. Други 36 служителя бяха изпратени в Европейския парламент в съответствие с нашето споразумение, т.е. намалихме персонала с 70 души. И е, въпреки, че се увеличиха местата за преводачи от ирландски и хърватски. Намалението е с 8,5%, т.е. 62 поста. Ангажирани сме да продължим с увеличаване на производителността, за да се запази този темп на ефективност. Искам с радост да подчертая, че ние сме една от институциите с най-висок темп на ефективно управление. 40% сме, е, стигнали сме 40% спрямо 29%, 30% е, в е, висшия при висши, най-висшите управляващи и 30 става дума за съотношение жени-мъже, 30% са жени, в, при висшите управляващи 43% в средните. Според споразуменията, ние работим в тясно административно сътрудничество с европейските институции, включително за обединяване на ресурси и е, човешки ресурси по отношение на превод, и пътувания, без да се накърняват нуждите на съответните мисии, включително е, вършиме такива съвместно с Комитета на регионите. Е, сътрудничеството ни протича много успешно и ние реално можем да бъдем пример за отлично административно сътрудничество между две институции с цел спестяване на разходи. После е, задавате въпроси за споразумението за сътрудничество между Европейския социален комитет и Европейския парламент. Мога да кажа, че споразумението се изпълнява добре и то повишава демократичната легитимност на ЕС. И двете институции, е, Европейския парламент и Социално-економически комитет, имат още какво да направят в това отношение – сега оставам на ваше разположение за въпроси и коментари. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на генералния секретар на Комитета на регионите, господин Боринак. Благодаря, господин председател. Позволете ми да подчертая няколко основни фигури, цифри. През 2016 година ние изработихме 50 становища по законодателни досиета. Имахме и 26 диалога с граждани в 14 държави членки на Европейския съюз. В Основата на нашата работа е, е залегнало сътрудничеството с Европейския парламент е, под ръководството на нашите двама председатели. А, също така и а, работим с а, председателя на а, съвета на председателите на комисии. А, обменяме а, информация в различните комисии. Имаме 26 а, колеги, които присъстват на ваши заседания, гости от Европейския парламент посещават нашите заседания, например комисиите по регионално развитие и по транспорт. Друга тема в политическия контекст на нашата работа се появи есента на 2016 година, а именно мандатът на председателя на съвета господин Туск да представи план за по-добро свързване на гражданите с Европейския съюз за тази цел използвахме така наречените диалози за гражданите. Проведохме 26 такива диалога през 2016 година. Нашата цел а, беше да, а, да организираме около 150 събития с около 20 000 участника. Опитваме се по този начин да получим обратна връзка от европейските граждани. Разработихме и интерактивно приложение в тази връзка. То е на разположение на всички интересуващи се. То предлага на европейските граждани да гласуват по предложения, свързани с Европейския съюз. Също така работим в тяхно сътрудничество с другите европейски институции. По отношение на комуникациите през 2016 година разработихме специална медийна стратегия. Започнахме да я прилагаме. Разработихме я в тясно сътрудничество с Европейския парламент разработихме по-успешно прилагане на показатели за резултатите проведохме обучения, свързани с платформата за комуникация, която въведохме. За нас много важен е предизборния период за парламента през 2019 година. Това е важен период за подобряване на комуникациите. В административно отношение продължаваме да работим върху ефективността и ефикасността. Ако погледнем към периода 2013-2016 година, ще видим, че нашите разходи са се повишили с 11%. А нашият бюджет се повиши с 5%, така че разликата от 6% трябваше да се компенсира с повишена ефективност. От 2016 година намалихме щатните си сътрудници с 9%, повече от изискваните 5% а, това са 4,5 милиона по-малко годишно плащания за заплати. Работим ръка за ръка с нашите колеги от ЕИСАК. Прехвърлихме 24 позиции към службата за парламентарни изследвания Също така, в отчетния период приехме и план за равни възможности. А, управление на структурите е управлението на структурите е в центъра на тази стратегия. То се отнася до заместниците на ръководителите, екипите и се надяваме по този начин да увеличим представенето на нашите колеги и дами в управлението. Заедно с нашите колеги от ЕСК, напреднахме в по-рационалното използване на ресурсите по отношение на мултилингвизма, 17% економии постигнахме и през октомври 2016 година започнахме нов проект. Направихме плавен преход на проектите, които бяхме започнали предходната година. Ще се спра на няколко цифри от областта на околната среда. Тук също отбелязахме добър напредък от 2009 до 2016 година успяхме да понижим консумацията на газ, вода и хартия от 45% и дори между 15 и 2016 година успяхме да реализираме економии от допълнителни 5%. Ако ми позволите, ще спомена още няколко дейности, които ни предстоят. Изправени сме пред предизвикателство по отношение на сигурността. Тук не разполагаме с достатъчно бюджетни средства. Другото предизвикателство са технологичните промени. Опитваме се да останем на същото ниво като останалите европейски институции. Освен това, поддръжката на сгради също представлява предизвикателство за нас. Благодаря за вниманието. Оставам на разположение за въпроси от ваша страна. Благодаря за изказването. Господин Гоминда е госпожа Гоминда от името на Европейския омбудсман ще говори. Много благодаря, господин председател. Ще говоря за прилагането на дневния ред на Европейския омбудсман за постигане на по-голяма видимост и ефективност институциите, които се обръщат към нас с жалби през 2016 година, съставаше повече от половината от нашата работа. Занимавахме се с много различни теми, като, например, пускането на пазара и авторизацията на пестициди, Достъп до пазара на генномодифицирани храни, въпроси, свързани с генералния адвокат на Европейския съд, въпроси, свързани с взаимоотношението между Европейския съюз и Куба и проблеми, свързани с феномена на въртящите врати. Продължаваме стратегическата си работа, отговаряме на запитвания, например, с забавяне на научни изследвания, положението на хората с увреждания. Опитваме се да работим върху пилотни проекти и да решаваме въпроси, свързани с конфликт на интереси. Усилията и резултатите, които сме постигнали, са и в посока повече ефективност и ефикасност. А, по отношение на прилагането на бюджета също се опитвахме да бъдем а, посредник. А, нашата, а, нашата успешност а, се покачи изпълнението на бюджета до 95%. А, също така приехме рамка за а, човешките ресурси и си поставихме цели за по-нататъчно развитие. Опитваме се да привлечем а, талантливи хора и да а, позволим кариерното израстване на нашия състав в добра работна атмосфера. По отношение на резултатите от 2015 година, ще кажа, че приехме кодекс за поведение, за да подобрим този аспект на нашата работа имаме цели, свързани с равнопоставеността на половете. А, също така постигнахме целите си по отношение на добрата, доброто управление. Какво постигнахме във връзка с обработването на жалбите? Опитваме се да обработваме навременно жалбите на гражданите. Те са наш пръв приоритет. Затова се опитахме да работим по-ефективно върху казусите, като а, приехме нови, а, нови разпоредби, възоснова на разпоредбите на парламента за по-ефективно обработване на жалбите. Те са в сила от септември 2016 година. По този начин можем да сме по-гъвкави и по-бързо да отговаряме на жалбите на гражданите. Вече поженахме първите успехи. Един резултат от това е, че 60% от жалбите е обработваме в рамките на 6 месеца, а 6% в рамките на 18 месеца. Това отговаря на нашите а, цели, които бяха 50% в рамките на 6 месеца и 80% в рамките на 18 месеца. Следващият месец ще започнем да работим с бърза, ускорена процедура за достъп до досиета. Това е особено важно за нашите граждани. През 2017 година имаше също важни аспекти на нашата работа по отношение на достъпа и обхватът беше разширен, бях, беше разширена разновидността на жалбите към нас. 570 жалби повече получихме колкото, отколкото в сравнение с предходната година, това е увеличение с 27%. В същото време а, имахме 341 жалби а, за обработка в процес а, в сравнение с 2004, 2004 от предходната година. А, опитваме се да постигнем това с същите ресурси без увеличаване. За да бъдем ефективни обаче, ще имаме нужда от повече ресурси за 2019 година, за да можем да се справим с всички жалби от страна на гражданите. Благодаря за вниманието. Благодаря. И сега последната институция, която ще представи своята дейност е надзорника по защитата на данните. Господин Леонардо Шивера Наве, заповядайте. Благодаря, господин председател. Няколко думи за мандата на нашата институция, която не е голяма и предизвикателствата, с които се сблъскахме през 2016 и какво направихме в резултат на вашите препоръки за 2015. Както знаете, е, органа за защита на данни е най-малката от европейските институции. Само 70 души работят и ние сме с най-малък бюджет, около 9 милиона евро. Независимо от това, че сме е, малки по размер, е, нашата отговорност към бюджета ние приемаме много сериозно и се опитваме да ръководиме е, ефективно и средствата и да управляваме е, бюджета си. Четири основни направления на дейност имаме. Надзираваме е, процесите за управляване на лични данни в европейските институции, над 60 европейски агенции, включително и въпроса с обхвата на личните данни на Европол. Считаме, че европейските институции трябва да са водещи с примера си при обработка на лични данни и това е и наш приоритет. Резултатите е, от тази дейност е, е, дългосрочно са да внедриме култура на бораване с личните данни, така че закрилата им да бъде основно съображение при бораването с тях по време на административния процес. После ние предоставяме съвети на Европейската администрация при всички казуси, свързани с лични данни и защита на, лична, на неприку, личната неприкосновеност. Искаме да бъдат налагани високи стандарти за защита на данните в такъв смисъл. Третите ни измерения е сътрудничество с съответните власти за защита на данните в Европа и по целия свят. Там целта ни е да закрилата на данните да стане реалност и извън Европейския съюз, защото личните данни на европейски граждани често излизат извънъж. Извън ЕС и ние трябва да говорим с един глас по тази тема. И после е, ние ще създадем сега и ново орган, Европейски борт за защита на данните, което ще, което ще се базира на нова законова рамка, регламента за защита на личните данни, който беше прият през 2016. Там резултата ни е, имаме за цел защитата на, на личните данни да е реално функционираща за всички граждани в ЕСА. Доста голямо е предизвикателството да работиме по цялата тази дейност с персонал, който наброява по-малко от едно звено на някои от подразделенията на комисията. Защитата на личните данни в момента е основна тематика в всички политически политики на Европейския съюз. Тя е в сърцевината на, на това да бъдеш европейски гражданин. Тя се застъпва и в хартата на правата. И Европейския съюз формулира като огромно предизвикателство защитата на личните данни в контекста на напредъка на новите технологии. И независимо, че сме толкова малка институция с съвсем малък бюджет, се гордеем със своята дейност. Много сериозно приемаме задълженията си за управление на, на бюджета. Благодарим на подкрепата на парламента и на вашата парламентарна комисия по-специално. Мисля, че е, така винаги сме се радвали на окоръжителни бележки при, ваш, при вашите доклади за освобождаване от отговорност. В последния доклад, параграф 21, любезно коментираше, че бюджетните е, рестрикции не би следвало да въжат за е, орган като Европейския орган за защита на личните данни. По е, силата на член 160 е, от финансовия регламент ние имаме функция на наблюдатели и във вашия доклад от октомври е, вие коментирате и темата равнопоставеност по отношение на равенството на половете, ние приехме стратегия през декември 2016 даваме си сметка, че е, разпределението е, на равнопоставеното разпределение на постове между жени и мъже е важно и е, съответно предприемаме реални мерки да постигнем съответните си цели статистиките показват, че при нас делът на жени на ръководни позиции е най-голям спрямо останалите институции. Що се отнася до е, етиката, ние имаме е, рамкова разпоредба. И е, тази, този рамков текст включва всички дешения, решения, които имат отношение към етични въпроси, борба с турмоз и ред други. Работим с независим отговарящ за етиката, за да има вътрешен контрол и повишаване на информираността на нашия персонал това лице е, ще излезе с отчетен доклад пред управителния съвет утре. И в заключение, ако мога да коментирам още две дейности, които извършвахме през 2016 по отношение на управление на бюджета и персонала. Взехме решение за предварително планиране по отношение на персонала – за да има и удовлетвореност сред хората, които работят а, сред нас. И в заключение искам да приключа със същото послание, а именно, че независимо сме малки и бюджетът ни не е голям, приемаме отговорностите си много сериозно за шеста поредна година. Сметната палата не е прави коментари по, и забележки по отношение на надежността на нашата дейност и нашия отчет. И нашият отчет. Това е атестация за високото качество на нашата работа. Благодаря на ваше разположение съм сега за въпроси. Благодаря. Е, сега вече можем да дадем думата на нашия докладчик господин Вали. След това ще дадем възможност на институциите да отговорят на неговите въпроси и след това ще дадем думата на други колеги. Искам първо да благодаря на генералния секретариал, секретар на а, Сметната палата. Искам да благодаря и на всички, които се изказаха до сега. Първо искам да кажа, че освобождаването от отговорност от Европейския парламент – не представлява дейност, която подлежи на контрол или представлява контрола. Това е инструмент, който позволява на а, членовете на Европейския парламент да извършват проверка как се изразходват средствата на дънокоплатеца, което означава, че парламентът а, трябва да контролира не отделните разходи, а също така и а, тяхната целесообразност и а, резултатите получени от тяхното изразходване. Това е важно, особено където става дума за административни разходи. Тук е, е, Необходимо добро съотношение между изразходваните средства и получените резултати и трябва да се погрижим да няма разхищение на средства. Искам да започна с съвета, въпреки че в момента съветът не е пряко засегнат. Ние искаме да намерим едно решение предвид проблемите, които установихме миналия път. Когато парламентът изисква информация от съвета, това означава, че гражданите изискват тази информация, така че съветът, предоставяйки тази информация, отговаря на гражданите как се изразходват техните средства. Така че аз моля съветът да задълбочи диалога с нас сега за съда по отношение на съда, Сметната палата скоро изготви специален доклад за резултатите. Също така и в доклада за оценка на въздействието от 2015 година се посочва, че е извършена проверка за оценка на постигнатите резултати. Би било добре да получим повече подробности в тази връзка, допълнително от данните, които ни предостави съда. След това, вие казахте, че са назначени нови съдии и това трябва да окаже положително въздействие върху времетраенето на производствата. Обаче като цяло има едно единствено контактно звено за всяко производство и искам да знам, ако едно такова лице за контакт е в отпуска по болест, дали това не би се отразило отрицателно върху ефективността на правораздаването. Европейския съд има ли ефективен представител или пък система на заместване, или пък имате ротационна система в такива случаи от информация юриспруденцията на съда става ясно, че около 40% от е, случаите се възлагат на база ротационна система. И е, сега за Сметната палата. В специалния доклад Сметната палата изказва съжаление, че е трудно да се получи пълен достъп до необходимите данни. Сътрудничеството между всички институции е много важно. По тази причина Сметната палата трябва да има възможност да получава необходимите документи, разбира се, при запазване на изискването за поверителност. Искам да чуя от Сметната палата дали е имало други случаи, в които е имало проблем с данните, по-скоро с достъпа до тях и е, може ли те да съответните институции, е, които не са осигурили достъп, да посочат мотивите за това. Е, комисията ЕКОН в сътрудничество с ЕЦБ, спомням си, че имаше а, някакъв подобен случай, не знам дали е имало други случаи. Сега, по отношение на удължаване на мандата а, на член на а, Сметната палата, Олаф е извършил разследване и а, всъщност това трябва да се потвърди от генералния секретар. Генералния секретар а, може ли да ни каже дали е одобрил а, това възстановяване на разходите? От протоколите става ясно, че има два случая на предоставяне на данни, whistleblower. Бихте ли посочили как, кои са тези случаи и също така дали сте намалили максималната сума за наемане на автомобили на месец? Има ли економии тук? И също така искам да посоча, че въпроса с служебните автомобили има и екологично измерение. Това си остава важна тема за всички институции, също и за парламента. Ние винаги сме се застъпали за тази тема и винаги сме изказвали желание да изострим вниманието на обществеността за това сега, за економически и социален комитет и комитет на регионите. От посочените отговори става ясно, че ЕИСК се опитва да интегрира собствената работа с работата на парламента, редовни срещи, обмен на информация, също и в компетентните комисии. Сега конкретните резултати. Как можем да измерим количествено добавената стойност и доколко институциите наистина имат е, функция на мост – на връзка с гражданите, имам предвид институция като ЕСК. Комитетът на регионите е провел 26 диалога с гражданите през 2016 година. Имало е също така онлайн анкети. Във всички случаи това е положително, защото колкото по-близко сме до гражданите, толкова по-ефективно и демократично работим. Бих искал да чуя малко повече подробности във връзка с тези анкети онлайн. В тази връзка искам да получа също информация за случая Макой. Това е много неприятен случай. Въпросът за whistleblower, за информаторите е много деликатен и се разглежда непрекъснато от нас, така че искам да помоля всички да економисват възможно най-много средства, да не разхищават средствата на дънакоплатеца и с това имам предвид бюджетите на всички институции, включително и нашия собствен бюджет на парламента, защото е важно да създаваме близо с гражданите, тъй като гражданите в момента дават големи жертви, ограничават своите разходи, защото държавите са заличили много средства. Сега в тази връзка искам да знам кой е отговорен за лошото управление в институциите. Двойното седалище на парламента винаги сме посочвали, че това е лошо управление пар екселанс и мнозинството парламентаристи са против това разхищение и това сме го посочвали в различни текстове. Също така, искам да чуя няколко думи във връзка с разследванията, с проучванията. Има 32 проучвания заедно с, във връзка с агенции, 16 във връзка с парламента. Около 30% от тези проучвания са свързани с случаи, които не са били особено прозрачни, където липсва документация или информация. Така че прикамвам всички институции да се погрижат за повече прозрачно. Сега раздел 9 орган за защита на данните, имам следния въпрос и следния коментар е, създаването на е, Европейския орган за защита на данните има правно въздействие върху бюджета. Също така е, темата равнопоставеност на половете и добър баланс между половете, това беше засегнато от новия орган и аз го приветствам, обаче искам да знам дали вие специфично сте се занимавали с оптимизиране на ресурсите или смятате да го направите, защото, както казах, не трябва да има разхищения. Освен това, искам да чуя нещо във връзка с разходите за така наречените Way Days. Тук е имало различни прояви които а, са стрували 180 евро на човек, общо 12 000 евро в други институции. Това струва по-малко от 40 евро на човек в Комитета на регионите. Аз бих искал да знам защо в един от случаите, т.е. в този случай, разходите са били толкова много високи. И сега по заключенията – Имам а, някои общи въпроси, а, е, имам най-вече нужда от допълнителна информация от всички институции за разходите за социални мерки и социални контакти. Спортиви. Е- Тук спадат и социалните субсидии, културни прояви, спортни прояви и така нататък. През 2016 година съдът е, е изразходвал почти 260 е, хиляди евро за това, Е сега 150 хиляди евро, е, Сметната палата около 71 хиляди евро, така че искам да чуя от всички институции нещо в тази връзка, в какъв порядък са финансирани такива дейности. Освен това, искам да чуя от вас дали при защитата на а, лицата, които предоставят информация, са настъпили значителни подобрения. Сега послед... бъдещите прогнози. Тук искам да чуя дали другите институции имат някакви представи във връзка с разходите за персонал и бюджетните разходи след Брексита, дали комисията може да каже нещо за процедурите, които смята да започне. Благодаря е, за отговорите и дори ако не можете да отговорите веднага, можете да изпратите отговорите по-късно. Радвам се на бъдещия диалог. Сега давам думата на колегите, които със сигурност ще зададат много повече въпроси. Сте благодаря е, много така справедливо минахте през всички институции и задавахте и няколко общи въпроси. Нека сега е, да дадем думата на представителите на тези институции. Може би да речем да започнем отзад напред. Колегата от е, органа за закрива на лични данни. Нека той пръв да отговори на въпросите, които зададе господин Вали. Благодаря. Два основни въпроса бяха отправени към нас. Първо за борда и как планираме да оптимизираме ресурсите и после разходите за изнесените заседания. По отношение на борда за защита на личните данни, това за нас е сериозно предизвикателство – защото ние трябва да осигурим независим секретариат на новият орган. Ние предоставихме всички данни в отговорите си. Какво сме направили? Предварително планиране за човешките ресурси, т.е. отделили сме е, постове от 2015 до 2020 така постъпателно нарастване с по 3-4 души на година, за да можем да поемем бюджетните разходи. Също се споразумяхме с този нов е, орган да си споделяме ресурсите, които е, са свързани с администриране, човешки ресурси, логистика. Всичко това се поема от нашата организация, защото тогава няма нужда да се дублират функциите за нашия орган и за борда. Но пак да кажа, предизвикателството е голямо, защото Европейския борд за защита на личните данни трябва да може да се занимава и с санкции, налагани на технологични компании. И не мисля, че ще се справят с тези ограничени ресурси. Считам, че те ще трябва да бъдат увеличени. Що се отнася до разходите за изнесените заседания, мисля, че информацията е леко подвеждаща. В смисъл, ние имахме само едно такова изнесено заседание на нашия персонал, но през същата година плат... направихме плащанията и за изнесените заседания от предходните години. Това обяснява а, защо сметката е такава. Въпрос е просто на отчет. За нас тези изнесени заседания са изключително важни, защото дават отлична възможност на персонала да се срещне с управляващ, със своите ръководители, да започнем дискусии, които са много важни от гледна точка на управление на човешките ресурси. Понякога обсъждаме и политики. През 2015 е, обсъдихме цялата структура на нашия орган. За нас това е много полезно. Но безспорно не успорваме коментарите на господин Вали, че, Вали, че е необходимо а, е, да не забравяме, че разходваме пари на дънакоплатците и трябва да го правим внимателно. Uh, uh, благодаря, госпожа Коминда от Европейския омбудсман. Благодаря, благодаря за въпросите на докладчикът. Ще се опитам а, да отговоря. Сега, а, седалището на парламента, това е политически въпрос, който ние не можем да коментираме. За разследванията, свързани с прозрачността, благодаря, че упоменахте и тази тема. Да, имаме и такава категория. 86, т.е. 30%, които е, класифицирахме като е, искания за достъп до документи е, което отговаря на целта да бъдат институциите прозрачни за гражданите. И също въпрос за достъп е, за документи по време на триалога, а и за феномена е, преминаване от публична служба към е, заетост в частния сектор. Също и разследвания за конфликт на интереси а и е, така класически случаи за достъп на документи, примерно отказан достъп заради едно изречение или до едно изречение и отказан достъп за, до цял документ. Много граждани се обръщат към нас с е, молба да удостоверим дали изключенията, които е, се предоставят на отделните институции, са обосновани, защото гражданите смятат, че не винаги се тълкуват правилно тези изключения. Нямаме конкретни дейности е, за така, физическо упражнение за нашия персонал. Насърчаваме ги да ходят по стълбите. По отношение на Брексит, е, нищо не сме правили като резервни варианти, но обсъждаме с колегите регулярно в рамките на нашите заседания по административни въпроси. Благодаря. Комитета на регионите. Thank you, Mr. Chair. So, um, in terms of um, added value, uh... Благодаря. По отношение на добавена стойност, Нека да ви дам няколко цифри. Of course, only, uh, part of, uh... Ние не само организираме събития, но и участваме в тях. Имаме и така стандартно предвидени участия, освен uh, диалозите с гражданите. По отношение на комуникационната ни стратегия имаме доста дейност с медиите Около 900 статии в пресата сега отчитаме на месец, което показва каква е дейността на нашите членове. Около 50 имена, примерно, се цитират на месец на наши членове. Сериозно увеличение. Що се отнася на дейността ни на годишна основа, в Брюксел провеждаме една конференция с журналисти за това как да говорим за Европейския съюз. също с генерална дирекция Регио, Регио организираме конференция за финансиране на европейската инфраструктура. Над 5000 експерти годишно се събират в Брюксел. Това е така така, еманацията на експертните познания в Европа. И ако ми позволите, ще коментирам планирано, планирането с 2017. Сега вече насочихме е, основното ни внимание към регионите, и градовете и го съчетахме с а, Алианса с, за кохезионните фондове а, на тема Солидарна Европа. Подкрепяме също нови страни членки и тези страни членки, които имат нужда да се ползват от кохезионните фондове. Това не са еднократни събития, а все по-често форуми за определяне на стратегически цели. Ние работим съвместно с комисар Крецо и други е, европейски институции, включително Европейския парламент. За случая Макой мога да ви кажа, че делото сега се разглежда от Европейския съд. След няколко дни на 13 декември ще има заседание на съда и очакваме решението на съда да бъде оповестено в средата на януари до година. мога да кажа, че доста се проточи това дело, няколко заседания, няколко решения. Господин Макой от правна гледна точка настоява за финансови е, компенсации. И сега твърденията по отношение на подаването на сигнали бяха отхвърлени от съда. Защото това, което той подаде като искане, не бе признато от съда. Той не може да даде никакви така обосновани процедури, които се прилагат по отношение на подаващи сигнали. И по тази тематика бих искал да ви уведомя, че в края на 2015 ние разработихме съвместно с Економически и социален комитет нова процедура за подаващите сигнали, която се прилага, усъвременява и е, мога да кажа, че в такъв смисъл се движим в крак с времето. А отново пак по случая Макой, напълно ще се съобразим с всяко решение на Европейския съд и ще изпълним препоръките незабавно, както сме го правили и в миналото с е, други техни решения. А, по отношение на социалните мерки. Мога да кажа, че сме инвестирали 20 000 евро, много скромна сума, за някои срещи, така, събирания на персонала. за подготовката ни за Брексит. Ако мога да кажа така очевидното, правим всичко възможно да можем да отговорим на изискванията на периода. Запознати сме много добре с дебата и за съжаление за момента, така както във всички останали институции, нямаме никакви ясни индикации е, на къде върват нещата но мога да кажа, че нашите експерти в контекста на сътрудничество с институциите настояват така да се предвижда възможностите за сътрудничество в това отношение. Нашия директор също иска и работната група за човешки ресурси да разгледа въпроса Брексит. Но поради политически несигурната среда ще трябва да изчакаме малко по-конкретна информация, за да се вземат решения. Наясно сме с предизвикателството и най-общо казано правим всичко възможно да се подготвим за бъдещето. Благодаря. Сега економическият и социален комитет, за да отговори на въпросите на господин Вали. Е Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за допълнителните въпроси. Имам четири коментара към въпросите му към нас. Добавената стойност на законодателната дейност на ЕИСК можем да приведем два аргумента по отношение на количеството и на качеството. В третия въпрос от вашия въпросник има отговор. Ще напомня на вашите членове, че Наши членове са участвали в 81 заседание на комисии на Европейския парламент или на комисията. А, членове на парламента са участвали в 33 наши заседания. 43 срещи бяха осъществени между докладчици на ЕСК и Европейския парламент по различни теми общата ни оценка за задълбочеността на нашите отношения, нашето сътрудничество са а, въпрос от засягаща качеството. А, преди Европейският парламент да вземе решение, той анализира отделните досиета. Така че смятаме, че всяка обща дискусия може да допринесе с нова гледна точка и нови аспекти. А, така че като цяло а, можем да кажем, че ние допринасяме към а, това разнообразие на мненията по различните досиета. Как можем да го докажем? А, идентифицирал съм четири действия, така да се каже, в които по-систематичната дейност и сътрудничество между членовете на нашите две а, институции а, посредством а, нашите секретариати могат да добавят а, стойност към а, нашето сътрудничество. А, за разходите за социална дейност мога да кажа, че повече от половината от разходите са свързани с мобилността и с използване на градски транспорт. Също така велосипеди, автомобили и обществен транспорт, използван от нашите членове. Това е важно от социална гледна точка. Ако отчетем всички ограничения, свързани с местата за паркиране и общо като цяло движението, този принос от наша страна е доста важен. Около 40 процента е нашият принос към междуинституционалния център в Оварайс за хората, подаващи сигнали. Има вътрешно решение. Циркулирали сме вътрешна информация до нашите служители, че трябва да вземем всякакви мерки, подобни сигнали да достигат до висшето ръководство. Попитахте за Брексит. Моите колеги вече коментираха този въпрос. Споделям тяхното мнение. Най-общо казано, трябва да сме подготвени за този момент. Това ще означава не само, че Нашите членове ще а, намалеят в Европейския парламент и в ЕИСК, но ще имаме и по-малко щатни служители и по-малко бюджет. В през 2019-2020 година финансовите прогнози вече отчитат този факт но трябва да видим какви ще са точните цифри. Ще ви снабдяваме с най-новата информация, за да може да се планира бюджетът за следващите години а, защото бюджета следващата година ще бъде първо за, 2, 2, за 28 държави членки, а след това за 27. Благодаря. Сега давам думата на представителя на Сметната палата. Благодаря, господин председател. Аз ще споделя отговора с нашия генерален секретар. Извинявайте, генералният секретариат. Генералният секретар има думата. Thank you very much. По първия ви въпрос, достъп до информация, свързан с случая от Европейската Централна банка, това е единствения случай, който сме имали до сега. Ще ви дадем допълнителна информация, ако получим такава. По случая с Олаф имахме два случая на лица, подаващи сигнали в 2016 година. Имахме обвинения, свързани с член на а, съда. А, пратихме случая на Олаф. те извършват разследване в а, момента. До тогава въжи а, правилото за невиновност. А, работим в сътрудничество с а, Олаф. Чакаме техния доклад. А, проявете разбиране. Не мога да дам повече информация, без да навредя на хода на разследванията. питахте дали а, аз съм разрешил а, а, плащания, а, свързани с а, а, и разследването на Олаф. А, не, а, тези а, разходи се а, разрешават от а, председателя. Попитахте също така за използването на автомобили. Започнахме търк с други институции и започнахме да немаме коли на месечна база. Очакваме разходи между 130 и 180 хиляди годишно. Това са економии, които бихме реализирали, като например правим економии от шофьори. Питахте за социалните разходи. Ако нямате нищо против, ще ви дам писмен отговор, за да бъде информацията ми по-пълна. По отношение на лицата, подаващи сигнали, през 2014 година приехме нови правила за по-добрата защита на тези лица. Има временна декларация. Тя може да бъде намерена на нашата страница през портала за прозрачност те могат да бъдат активирани в случай, че някой иска да подаде такъв сигнал. И по въпроса за Брексит. И ние чакаме а, окончателния договор между Обединеното кралство и Европейския съюз. Да следим а, дискусиите. А, опитваме се да бъдем предпазливи и да управляваме добре средствата. Всички бюджетни икономии, които сме натрупали през годините, ще използваме, за да преодолеем тези бюджетни ограничения. Следим събитията и очакваме изхода от преговорите. Благодаря. Сега давам думата на съда. Интересно е вашето мнение във връзка с Брексит, защото ще има преходен период, в който Обединеното кралство, за Обединеното кралство все още ще въжат, ще въжи европейското законодателство. Е, Благодаря, господин председател. Започвам с въпроса, зададен от господин докладчика Вали. Първо, във връзка с фоллоуап, препоръките на Сметната палата, които са в неговия доклад за перформанс ревю. Европейския съд прие положително този доклад и е, това вече дава възможност за мерки, които да подобрят е, гледането на делата през последните години и също така се е, предлага и вътрешно подобряване на работата по отношение на кейс менеджмент. Това в момента все още се проучва. Съдът вече помисли предварително за този перформанс одит е, и е, също така информационната система за управление на работата на съда. И е, в момента ние проучваме един проект, който може да бъде амбициозен по отношение на е, изпълнение на препоръките на Сметната палата. Мерките, които вече бяха взети във връзка с е, изпълнението по този одит и през октомври ние внесохме някои поправки така че да можем да имаме различни е, срокове предвид типологията на споровете, т.е. типа спорове и сложността на делата. Очевидно, ние ще продължим да информираме Сметната палата и е, парламента, в частност тази комисия, във връзка с мерките, които ще приеме при изпълнението на препоръките, отправени към нас. Вторият въпрос е свързан с отсъствието по болест, по-специално лица, които се занимават с обработка на делата, т.е. референти. И в институцията за всяко дело има референт и също така има случаи, при които за по-комплексни и обемни дела, т.е. за сложни дела, които се гледат от трибунала основно, има повече от един референт. И това се прави, за да се е, следи е, цялото това голямо и сложно дело. Очевидно, отсъствието по болест не дава възможност за последователност при гледане на делата и е, когато има повече от един референт по сложни дела, това дава възможност за спазване на последователността при работа. Освен това, е, мога да посоча, че референтите не отсъстват е, повече, отколкото другите членове на персонала, така че отсъствия по болест има във всички институции. Очевидно, съдът е взел мерки, в следния смисъл, когато отсъствието е повече от а, е, рамките на разумното за даден съд, защото трябва да се знае, че при нас работата е колегиална. Винаги има и други е, съди или други референти, които могат да бъдат е, използвани за продължаване на работата, която е поверена на отсъстващия референт и е, съдът е, е, в тези случаи се обръща също и към правилника си, за да назначава лица на временен договор, които да заместят отсъстващия член на персонал. Третия въпрос е свързан с ротацията при разпределението на делата между съдиите – в трибунала и 40% от делата са раздадени извън а, системата на ротация, която е предвидена в разпоредбите, приложими към трибунала. Каква е а, причината за това? А, това се обяснява с характеристиката, по-точно с типа на споровете, които се гледат от трибунала, от съда. Много често това е свързано с изясняване на факти и обстоятелства, с голям обем на преписките и това, което трябва да се подчертае, че има много жалби, внесени от физически или юридически лица срещу едно и също решение. Така че, виждате, има свързани дела и това се среща често. И очевидно това показва, че системата на ротация се прилага и също така се дава възможност на един и същи съдия да се занимава с всички дела, които, да речем, поставят под въпрос законосъобразността на едно и също решение. Това е подход, който дава възможност за повече ефективност и повече кохерентност при е, нашата работа. Това е критерий, който е прозрачен и дори делата да са се увеличили, е, системата на ротация зависи от факта, че е, все пак броят на делата, които се гледат от е, трибунала е много висок. Сега, що се отнася до бюджетния план, и персонала и е, излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Това вече беше е, казано от другите колеги. Разбира се, е, това ще бъде проследено от е, шефа на администрацията и а, е, ще има а, е, смени и също така сме в чести контакти с комисията, която ни информира за хода на преговорите с Обединеното кралство. Е, така че виждате, имаме общ подход на институциите. В момента съдът не е изготвил точен план предвиждайки последиците от Брексита относно бюджета и човешките ресурси. Що се отнася до социалните дейности, разходите от бюджета за 2016 година за такива дейности е 21 900 евро. Ние също така ще ви дадем детайли във връзка с тази цифра и каква точно е разбивката на тези разходи, какви точни, е, точно прояви са проведени. Ще ви предоставим това писменно. Е, ние продължаваме да е, усъвършенстваме нашия регламент, нашата регулаторна рамка и член 22 от правилника за длъжностните лица това е разпоредба, която гарантира предоставянето на информация и също така беше започната една инициатива, която да обедини всички подобни разпоредби, включени в други правни инструменти. Това всъщност е още една крачка към допълване на цялата тази рамка. Имам предвид предупрежденията или сигналите, които предшестват започването на административно производство. Що се отнася до правилата за персонала, максимално доверие – персонала трябва да знае какви са неговите права и задължения във връзка с всичко това в този контест. Благодаря. Имам още три изказвания от колегите. Колегата Салафранка. Eh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика, на Сметната палата и представители на европейските институции и органи. Съгласен съм с докладчика по отношение на съвета. Съвета не е част от регистъра за прозрачност, нито отговаря на нашите запитвания. Това не е нормално и трябва нещо да се направи. Освен това, имам въпроси към представителите на различните европейски органи и институции. Първо към Сметната палата. Прави ми впечатление, че има разлика между а, сумите планирани и а, а, изплатените разходи за командировки. 350 хиляди са планирани, 150 са изплатени. Разбира се, че цифрите са прогнозирани, но все пак разликата е доста голяма. Вторият ми въпрос е във връзка с следното в връзка с важността на институциите за функционирането на е, Европейския съюз. Не е ли е, смислено да се използват е, повече средства за електронни комуникации? А, третият ми въпрос е свързан а, с а, срока за изготвяне на докладите. Вие казахте, че се стремите към а, а, спазване на срока от 13 месеца за изготвяне на докладите, но всъщност се справяте за 18 месеца. Защо се бавите? И Трето, бих искал да попитам какво ще стане с служителите от Великобритания, които работят в институциите. Как могат да бъдат интегрирани резултатите от работата на ЕИСК в работата на парламента? Вие говорите за целите, посочихте цифри, но тъй като присъствате тук като представител на ЕИСК, искам да се обърна конкретно към вас, за да ви попитам дали сте съгласен с председателят Юнкер за по-нататъчната посока на работата на комисията? Въпрос към комитета на регионите. Казахте, че запитванията онлайн са намаляли. Как си го обяснявате? Казахте, че изготвяте по 15 доклада годишно. През последната година има само 8. Защо? Въпрос към Европейския омбудсман. можете ли да кажете малко повече подробности за случаите, които омбудсманът е предал на Олаф? имате ли случаи, които вие сте разрешили? въпрос към представителя на надзорникът Е А, Споменахте хоризонтални решения. Тук искам да попитам какви цели преследвате. Освен това, трябва да спазваме сроковете, специално за изготвянето на доклади. Господин Кун има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да се позова на писмените отговори на институциите на моите въпроси. Благодаря, че днес има техни представители. Искам да започна с е, Европейския съд. Въпрос едно – и тук искам да попитам доколко има добавка до разходите за пренасене от около 19 000 евро е, е пропорционално при назначаването на съд, който в началото на започване на своята дейност знае, че ще работи само 3 месеца и половина. След това по въпрос 16 Комитета на регионите е организирал 15 събития в рамките на Way Days е, с над 2000 участници в съдът е имало две такива събития, което е струвало 10 500 евро. Събитията са проведени в собствената сграда и аз искам да попитам как може да се обясни това най-добре на един а, любопитен дънакоплатец. И един въпрос за доклада за управлението 2016 година. 188 000 практикантни места са неплатени. Не знам по какви причини, но какви са вашите бъдещи планове в тази връзка. След това ECA, въпрос 13 Искам да попитам само как във бъдеще лошото съотношение на междуполовете на ръководни позиции може да се подобри, така че е, да се действа по-ефективно върху държавите членки по отношение на посочването на членове и след това за економически и социален комитет, по каква причина е, пътните разходи 19,5 е, милиона евро са толкова високи и дали не виждате потенциал за економии по въпрос 31 мрежата на поверителни консултанти около 20 пъти е била използвана според вас. Готовността да се комуникират такива случаи повишила ли се след като са изградени такива мрежи и след това въпрос към останалите институции за колко е, смислено смятате създаването на такава мрежа в вашите собствени институции. След това по Комитета на регионите въпрос 2 през 2016 година броят е, на е, лицата, които заемат временни длъжности, се е увеличил, на какво се дължи това, при какви е, правни условия на труд са били е, назначавани тези хора и след това по въпрос 4 как може да се създаде по-добро сътрудничество между комисията и парламента за е, изостряне на общественото внимание, така че да има повече диалози, отколкото 26 в държавите членки и след това за Европейския надзорен орган за защита на данните. При писмените отговори много често се използва израза non-applicable, което означава не се прилага, но това няма смисъл при някои въпроси. Може да се тълкува израза non-applicable, но при, да речем, разходите за дела за социално оскърбление или броя на такива случаи, смятам, че това не е точно така. Благодаря. Аз също искам да задам някои въпроси към съда и към Сметната палата. Първо, сега да се заеме място на съдия в съд, който след е, около 4 месеца няма да съществува повече. Този човек да получава 47 000 евро като е, временно възнаграждение. Знам как изглежда правото, обаче това не е правилно. Аз изобщо не бих е, заела това свободно място за съдия. Втория въпрос е свързан с местата за съди и вие не отговаряте. Минимум минимума, който очакваме от вас, е отговор. За това ви моля настоятелно да отговорите на въпрос 2, още повече, че можете да дадете много добър отговор, защото всъщност в съда се събират всички нишки по отношение на системата за подбор. Наистина не е приятно да се занимаваме с съда, когато липсата на прозрачност прави впечатление, още повече, че ние се опитваме от години да я премахнем. Има 15 седмици съдебна вакансия и виждам, че 27 страници имаме, където са посочени външните дейности на съдиите и генералните адвокати. 27 страници всъщност Имате ли представа колко труд е вложен в тези 27 страници? Със сигурност това са важни неща, обаче не смятам, че това трябва да се прави на работното място. Това е въпроса, който имам в тази връзка и искам още нещо да попитам. Имаше един пенсиониран съдия, господин Делус. Е, проследихме това, което каза той. Той посочва, че е, местата за IT специалисти във всички случаи са много скъпи и след това въпроса за използване на служебни автомобили, служебни шофьори. Шофьорите трябва да летят до съответните държави членки, за да транспортират съответния съдия и след това да бъдат върнати в Люксембург. Искам да попитам дали вярно ли е това и колко такива случаи е имало 2016 година. Можете да предоставите писмен отговор на този въпрос. Виждам е, че съдиите работят и по нова година. Дори в Малта имаше една такава среща и за такива срещи съдиите ползват служебни автомобили и специално до там е летял шофьор. Аз искам да знам наистина колко такива случаи имате и защо? Защото смятам, че Наистина трябва да се погрижите за това сега. Имаме един проблем и то е, че нямаме много време. Трябва да продължим. По тази причина ще помоля всички да не се изказват повече от две минути. Е, съдът може би 4 минути, защото към него има повече въпроси. Искам да започна с сметната палата, за да си е, помисли съда. Господин Гърсия. Благодаря, госпожо председател като отговор на въпроса на господин Салафранка за средно 18 месеца за специалните доклади. В встъпителните си думи вече посочих, че знаем, че този срок от 13 месеца от правилника за бюджета не се спазва. 26 такива доклада сме изготвили, рекорден брой в нашата история. Същевременно ние се стремим да съкратим тези срокове. Взели сме организационни мерки и е, методологични мерки също. Така че ние сме уверени, че тези срокове ще се съкратят. Миналата година има подобрение в тази насока и се надявам следващата година вече да можем да ви докладваме по-задоволителни резултати. Сега по въпроса за тримата британски директори и петимата административни служители. Сметната палата, а и други институции тук естествено изчакват споразумението с Обединеното кралство. Аз мисля, че тук ще има общо решение на всички институции по отношение на британските служители. В тях това се отнася за директорите, но и за другите служители. Сметната палата ще действа по същия начин както другите институции в това отношение. По въпроса на господин Кун за въпроса равнопоставеност на половете, тук трябва да посоча, че проблемът ни е известен. Миналата година успяхме да постигнем напредък Изготвили сме план за насърчаване на равнопоставеност на половете. Имаме вече първи резултати. През 2017 година резултатите са по-добри, отколкото в миналото. Съгласно разпределението по държави членки, тук искам да ви кажа, че Сметната палата няма критерии за разпределение по гражданство, така както се предвижда в правилника на публичния служител – ние имаме критерии по същество или критерии възнаграждение. Нямаме критерии за разпределение е, по държави членки. Е, Два минути представителя на економически и социален комитет. Е, благодаря, благодаря, господин председател. Ще отговоря на испански на господин Салафранка. Франка. Законодателният цикъл има отношение и към консултативните органи, като Европейския економически и социален комитет и комитет на регионите. Председателя на комисията Юнкер потвърди, че, ние, че те ще продължат да работят до юни до година и ние съответно ще нагласим и своята дейност. Освен стандартната ни задължения, така както са предвидени в договорите, т.е. да сме във връзка с гражданското общество, ние извършваме и други дейности, оценка на политики, последваща анализ на политики, ако бъдем помолени за това от вас или от Европейската комисия – анализ на прилагането на съществуващото законодателство. Това е в допълнение на стандартната ни работа. И разбира се, имаме върхови и е, моменти и спадове. Е, знаете, като законодателите съвпадат с съответния законодателен процес. Е, що се отнася до 13-ти въпрос за равнопоставеност на половете. Е, данните са добри, цифрите са добри, но не сме постигнали всичко в пълна мяра. Планът ни 17-2020 е предвижда по тази тематика да постигнем по-добри резултати. 40% е добра цел, но смятам, че можем и да я подобрим. Що се отнася до разходите за пътуване и сравнението с Комитета с регионите, за тях не мога да коментирам, мога да коментирам само за нашия комитет. Тези разходи са свързани с нормалната ни дейност, включително и с е, по консултативни услуги. услуги. Ние е, приехме план на базата на ваша препоръка и на базата на решение от октом... на съвета от октомври 2015. Тоест, разходите са напълно е, и единствено свързани с е, консултационна дейност на е, комитета. През 2014 бе приета една а, мярка а, като превентивна дейност, а, където се предвижда, че всеки член на комитета, ако смята, че може да има обстоятелства на конфликт, да може да реагира. 20 такива консултации е имало и ние се опитваме изключително да решаваме тази е, казуси с превентивна дейност. Сега в, в отговор на господин Салафранка през 2015 започнахме съответни е, взаимоотношения с е, университета, е, с университети, с други европейски институции. Работиме с предоставяне на видео, обобщения на факти. В момента Цифрата на участниците на такива инициативи е 5000, но смятам, че е, ще има възможност и за сътрудничество в бъдеще с Европейския парламент. Колко становища е, сме приели? 50. 13 от тях са по законодателни досиета в отговор на нашата стратегия а именно да се съсредоточаваме по ключови въпроси. Едно становище не е края на нашата дейност, тя е началото. Ние работим по целия законодателен цикъл. Примерно Алианса за кохезия, за сближаване, там работихме много. Изготвят се ключови законодателни досиета, примерно развитие на селско-стопанските региони. Това е основен наш, е, наша тема. Климатични промени. В е, Бон имаше среща на кметове и така нататък. Това са нашите основни интереси отговор на господин Кон. Вие споменахте заетите на временен договор. Бих искал да ви помоля за възможността да ви отговорим в писмен вид, за да се разберем по-добре. По отношение на подобряването на взаимодействието между европейските институции, мога да кажа, че в момента осъществяваме точно това. Тази година сме планирали не 26 прояви, а повече от 100 до края на октомври. За следващата година планираме общо. Ако а, съберем 2016-2017 година, 150 прояви за да можем да подготвим вземането на решение по бъдещето на Европа. Тези събития са неформални и пием кафе с генералните директори на различни отдели, работим конструктивно на различни нива. Радваме се на сътрудничеството с вас на стратегията за изборите 2016 година. Работим и с останалите колеги от европейските институции, за да обясним стратегията. Всички тези събития са насочени към постигане на, на синергии бихме искали Комитетът на регионите, неговите събития да бъдат посетени от повече колеги. Съжалявам, понеже говорим за 2016 година. Съвсем накратко. Ако в рамките на изследване се натъкнем на конфликт на интереси в някоя европейска институция, се обръщаме към ОЛАФ. сигналите, които получаваме в тази посока, е, предаваме на Олаф. А, защото смятаме, че те са по-компетентни от а, е, нас а, е, за решаването на тези въпроси. Благодаря, казва председателката, господин Савен. Благодаря. Извиняваме се за използваната терминология не сме имали случаи на турмоз или жалби за турмоз. Така че, е, когато имаше въпрос за степен на съответствие и е, случаите, е, които са отишли в съда, ние отговорихме няма отношение, ще използваме по-удачна терминология в бъдеще в отговор на господин Салафранка, благодаря за неговата подкрепа. Тя съвсем ясно се очертава в неговите коментари и въпроси. Големите масиви от данни означават, че трябва да има и много масивна защита. Що се отнася до регламента за защита на данните, ние работим и на международно ниво – за да можем да постигнем и нашата цел да говорим с един глас по темата защита на лични данни. Благодаря сега представителят на съда за 4 минути. Alors, je commence... Добре, с първия въпрос започвам. Ставаше дума за разликата между приятите задължения и реалните е, разходи. Вече пояснихме в отговорите на въпросника как, че има затруднения да се предвидят разходите, е, защото те варират от година на година. Става дума за доста малки средства относително. Доста често реагираме и на искания от страните членки, предиционални решения или чисто е, протоколни ангажименти това е абсолютно произволна дейност и ние не можем да направим никакви прогнози предварително. Можем да търсим някакъв начин за изчистване на методологията, но не може да се направят големи точни прогнози. На господин Салафранка ще отговорим в писмен вид. Третият въпрос а, за това колко ще струва преместването на съда за административни въпроси. Отговорът е, че в този случай ние сме ограничени от съответната законодателна рамка. Тоест, можем само да използваме съответните разпоредби – които са е, приети и няма никакви маржове за разлики там. Второ, изнесени е, заседания. Там имаше някои е, мероприятия, които не бяха точно изнесени или примерно се проведоха в сгради на европейски институции, т.е. се опитахме до максимум да намалим е, изнесените мероприятия. И ако мога много набързо да направя сметка, колко са тези инициативи и участници. 159 евро средно се получават при едната сметка, при другата 151 евро. Може би разликата идва и от разликата в програмата, от найтите външни експерти и така нататък но във всички случаи не става дума за огромни суми. Не мисля, че има някакви диспропорционални разлики. Разбира се, можем в писмен вид да ви дадем подробни, подробен отчет. Стажовете, за които не заплащаме, през 2017 разгледахме този въпрос за заплащане на стажовете по повод на решение на Европейския омбудсман. И сега разработваме една нова рамка за да можем да регулираме целия въпрос с стажовете при нас, включително и тези, за които не се заплаща. Що се отнася до е, въпрос номер 2 от въпросника, свързан с е, номери... номинирането на е, един съдия в съда за административни дела – Искаме да ви дадем а, точен отговор, но ние можем да го направим единствено където имаме правомощия, докато в този случай нямаме такива. Тоест във въпроса се съдържат някои твърдения, които не са точни. Става дума за съдия от Испания – Един от кандидатите нямаше испанска а, национ... а, гражданство и а, ние не, нямаме как да се произнесем по този въпрос. А, кандидатът има нали, кандидатство за работа в съда, но не ние отговаряме за процедурата така, периода в който съда не работи, всъщност не е точно това название, защото ние работим, но няма съдебни заседания, с изключение на спешни случаи. Става дума за една седмица, когато така или иначе персоналът е на работа, практика, която има за цел – да облегчи малко работата на генералните адвокати. С, по този начин просто отчитаме необходимостта да е, организираме е, нашата работа така, че да се отчитат и техните външни ангажименти. Е, Изпълнихме и препоръките на парламентарната комисия за повече прозрачност и публичност. Нашите, нашата дейност е свързана и с нашия мандат. Съответните съдии отделят огромна част от времето си за разглеждане на съответните дела, но все пак те имат задължения и да се срещат с съответните е, им е, власти на национално ниво. И е, в такъв смисъл това не може да се изчисли като време, което те отделят, но във всички случаи те го имат като задължение. Сега, дали, дали е твърде висока стоеността на информационните технологии, това е един така много относително е, съждение. Ние имаме, имахме нужда от е, много модерна е, техника и не мога да кажа, че до този момент сме отделяли е, така приоритетно средства за тази цел – но в края на кращата нашите информационни системи трябва да са такива, че не дават възможност за максимално добра дейност. По отношение на транспорта и шофьорите би следвало да кажа, че всички инициативи, които ние предприемаме по препоръка, включително и на вашата комисия и на парламента, използването на шофьори, вкарано в съответните разпоредби. Формулирани са техните е, задачи, административни, логистични. И имат е, задачи е, извън времето, когато те придружават съответните наши членове, т.е. те се работят в рамките на нормалните изисквания за е, кадрите ни. Е, броят на автомобилите бе намален. Генералният секретар е, обяви една обща инициатива, а именно да се разгледа възможността за намаляване на използваните автомобили и е, средствата за тяхна е, поддръжка. Така се опитваме също така и да намалим и средствата за наемане на автомобили и срока за наемането им, за да можем да е, е, да направим и така разлика в е, максималните стойности, които могат да се отделят за тази цел. Сега разглеждаме и въпроса за екоавтомобилите. Да, 1000... знаем, че от 1300 тази сума падна на 800. Въпросът е дали е, е, вашите служители използват е, шофьорите и по време на отпуската си. Може би въпроса не е зададен достатъчно ясно. Ще трябва да го доразработим, но ще ви изпратиме допълнително въпроса. Благодаря ви за всички въпроси. Много благодаря за обмяната на мнение. Сега докладчикът още веднъж ще има думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко в рамките на една минута употребихме доста време за обсъждането. Благодаря на генералните секретари за тяхната обхватна информация. През е, идните седмици ще се срещна с докладчиците в Сянка, докладчиците в Сянка от е, НП и социалистите демократите днес присъстваха. Благодаря. Радвам се и, че генералните секретари са готови да отговарят на допълнителни въпроси, защото ние се стремим към възможно най-изчерпателен доклад. Ще се заемем с тази работа с моите колеги и а, а, председателката. С това приключваме този обмен на мнения. Сега започваме с закъснение следващата ни тема доверителни фондове, как да бъде управлявана прозрачността. Планиране, размяна на мнение с Стефано Мансервизи, генерален директор на Генерална дирекция Международно сътрудничество и развитие и Кристиан Даниелсон, генерален директор на Генерална дирекция политика, съседство и преговори с разширяване за съжаление, предишният обмен на мнения се случва веднъж в годината и изисква повече време. Кой от вас иска да започне с изказване и искам господин Мансервизи. Има думата пръв. Please leave the room quietly. Господин Мансервиз, имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Ще говоря предимно а, за фонда от Валета, извънредния доверителен фонд на Европейския съюз за Африка а, и за а, доверителния фонд за Колумбия. Ще ще а, кажа, че ще че използваме а, предимно инструментът доверителни фондове за, израз, за реализирането на а, нашата политика за развитие. Ще говоря за фонда от а, Валета, а, както и Доверителния фонд за Централна Африканската република. А, тези фондове бяха основани по искане на Централна Африканската република и а, Колумбия. А, те са законна част от а, финансовия регламент на най-високо политическо ниво се взе решение да покажем и да дадем цифра на нашия ангажимент. Искаме да бъдем бързи и ефективни в приноса си към решаването на проблеми, които са неотложни и се надяваме тези фондове да отговорят на нужните. Европейският парламент получава ежемесечни доклади за нашите операции и за резултатите. Аз участвам в стратегическия съвет като наблюдател. Отворен съм към всички въпроси, които са отправени към мен и съм готов да отговоря. По отношение на резултатите. Със сигурност знаете, че фонда Беку беше първият доверителен фонд, създаден 2014 година. 230 милиона бяха отделени 75, 75 милиона бях 28 процента бяха отделени от държавите членки по отношение на ефективността и на ефекта един от 4,5 милиона жители на Централна Африканската република получават ползи по отношение на хранителните доставки, сигурността. Сметната палата също знае, че този фонд има доста положителен резултат. Следващият фонд за Колумбия, срещата е у Селак – взе решение този фонд да влезе в сила края на миналата година. искахме по този начин да осигурим мира в Колумбия. в момента в този фонд има 95 милиона и вноски от 19 държави членки. Това представлява 25% от средствата в фонда. Освен това има допълнителни дейности. През октомври на срещата в Богота беше взето решение да се а, интегрират а, бивши а, опоненти а, в дейността и по този начин да се а, осигури мирът. И накрая е, извънредният доверителен фонд е, на Европейски съюз за Африка е най-големият и най-амбициозният. 2,9 милиарда са планирани за този фонд е, от различни инструменти, ECI, And, uh, uh Директни инвестиции в uh, този фонд за сега не е достигнато достатъчно ниво на приноса на държавите. То е 12% за сега. Някои държави членки е, имат е, по-високи вноски, като например Германия и Италия. Тук имам възможност да кажа на няколко думи и за резултата от тези средства, от тези 2,9 милиарда. 1,9 милиарда са планирани за проекти. Това е сравнително висок процент. Доста висок резултат. Един милиард бяха вече причислени към определени проекти и изплатени 0,9 милиарда от различни европейски институции. Вие ще получавате постоянно информация. Наблюдаваме дейността на тези фондове, разбира се. Тези резултати от последния фонд са част от една макрорамка за мониторинг. Имаме рамка от 19 параметъра, които наблюдаваме. Има също така система за установяване на фактическите резултати, която допълва нашата система за мониторинг и дава пълна картина на положението. Това е едно малко въведение от моя страна. На разположение съм за въпроси от ваша страна. Да отговоря на всичко свързано с прозрачността на фондовете. Благодаря. Следващият оратор. Uh, Благодаря. С удоволствие присъствам днес да обменим мнение. Ще говоря за доверителния фонд за Сирия а, и за фонда Валета и инструмента за бежанци. Отправната точка е, че е, през втора бе голямата криза с миграцията и необходимостта да се помогнат тези хора е и отговорност и предизвикателство. И е, обсъждаме темата днес именно в този контекст. Доверителните е, фондове показаха своята добавена стойност като възможност за реагиране по време на кризи и спешни случаи, да се канализират много различни източници от европейски бюджети от страните членки в един гъвкав механизъм. Те могат да е, оперират и трансгранично в няколко страни, без да има географски ограничения, а и да повишават видимостта на Европейския съюз като основен донор, който работи и с неправителствените организации. Успяхме да мобилизираме повече от 300 милиона, 300 милиона евро 131 милиона вече са договорени, 60 милиона са платени. Подкрепяме е, общини за доброволно връщане, реинтегриране и защита на мигранти, е, изграждане на центрове и приемни центрове, а също и е, интегрирано е, управление на границите доброволно връщане. 4700 е, мигранти, медицинско обслужване на над 6000, над 1000 мигранти са били освободени от центрове в е, резултат на наша подкрепа, 2000 вътрешно разселени семейства са получили подкрепа. Направени са оценки е, по приоритетни е, сектори е, здравоопазване, вода, образование. В бъдеще ще има и предизвикателства за прилагането на фонда. От една страна просто заради ситуацията там и второ поради липсата на средства. 5 милиона са в, бежанци са в съседни страни, 1 милион в Европа, 606 милиона са вътрешно разселени в Сирия. региона е дестабилизиран, това се отнася, това се е, отразява на Европа директно. От две години действа фонда над 1 милиард е, вече е, са средствата, които отделени от 2015. Е, 1,3 милиона са мобилизирани. 1,5 милиона са броя на бежанците, които се обгрижват в Европа и извън Европа, в Турция, Ливан и Ордания над, и Сомалия, над 1 милиард са вече а, е, поети задължения, 800 а, е, милиона са а, е, договорени, 400 милиона са платени. Става дума за създаване на економически възможности, висше образование, услуги свързани с водоподаване и здравеопазване. 200 милиона а, са отпуснати за образование на над 700 хиляди деца в Ливан и, и за социални осигуровки. Заедно с неправителствени организации и университети сме инвестирали 50 милиона за достъп до висше образование, 4000 стипендии и е, обучение за чужди езици в сътрудничество с датския червен, кръст и, червен кръст и други подобни организации сме дали възможност на 53 милиона да подкрепат целенасочени проекти за изграждане на капацитет в здравеопазването. For refugees in Turkey. To date, we have allocated 2.9 billion, out of which you... 2,9 милиарда са е, отделени 900 милиона са платени миналата година и 3 милиарда са е, договорени тази година. През октомври 1 милион от най-уязвимите е, мигранти получават по електронен път помощи за така осигуряване на социална мрежа. От 48 училища са разкрити в 6 провинции в е, Турция. 26 000 деца се обучават там скоростта на четене на текста не, не разрешава да може той да бъде превеждан в реално време. Има образовани съответни е, преподаватели по езика, както и е, здравни работници. 20 000 пациенти от Сирия са били прияти в здравни центрове, финансирани от тръста. Много е важна дейността на комисията. Тя е в постоянен диалог с фонда. Ние се грижим и да ангажираме парламента преди създаването на инструмент. Подаваме също така информация за изпълнение на съответните дейности посредством годишните доклади и заверените годишни отчети. Също така предоставяме годишни доклади за изпълнение. Също и има прияти съответните решения за финансиране, които се базират на консултации с вашата институция. Ние имаме ангажимент да продължаваме връзките е, на нашата комисия с е, вашата парламентарна комисия по тази тематика и ваши е, наблюдатели са добре дошли на заседанията на стратегическия борт на фонда. Освен това е, се предоставят съответните документи на е, специално разработените веб страници. Това не се прави единствено с цел прозрачност и отговорност, а просто защото Предизвикателствата са огромни. Ние работим успешно с вас и съм убеден, че и в бъдеще ще го правим. Много благодаря за обясненията. Искам да помоля колегите да зададат въпросите си веднага след мен, за да пестим време. Ако разгледаме доверителните фондове, е важно, когато има толкова средства, те да бъдат изразходвани разумно. Ако погледнем нещата, 4,1 милиарда евро са поступили в доверителните фондове. 371 милиона бяха от други е, донори, някъде около 3%. 92% е от европейския бюджет, от фонда за развитие и много по-малко от 10% са от други донори. И можем да се попитаме защо такъв инструмент е разумен и смислен и дали а, комисията елегантно се опитва а, да прехвърли 7% административни разходи. А, какво печелим, когато събираме на едно място собствените ни средства? Колеги, а, сега е времето да зададете въпросите си. Колегата Целер. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Това а, от една страна. Първоначалната цел на този доверителен фонд беше да се получи допълнително финансиране към това, което идва от европейските източници. Аз мисля, че тук дори мога да говоря за провал защото African Trust Fund, Emergency Trust Fund, те са под 10%, 2,9 милиарда от ЕДФ и от съседството 260 милиона от държавите членки Норвегия и Швейцария – други източници не се посочват от комисията и освен това не е толкова лесно, както беше представено, чрез веб страниците да се види какво е изпълнението. В Валета имаше преди точно две години конгрес през ноември и беше договорено там, че ще има допълнителни инструменти за решаване на миграционни въпроси с африканските държави. В момента, това беше леко намекнато от ораторите, сме в дори още не сме в фазата на а, имплементиране, на въвеждане, а в подготвителната фаза и трябва да видим на кого се възлагат проекти. Става дума за агенциите за развитие на държавите членки като цяло. Испания, Италия, Люксембург, Германия с а, м, ГЕЦ и така нататък, което означава, че е, ние правим едно външно управление на тези европейски средства, възлагаме тези проекти на партньори, които да ги изпълняват, а те са от държавите членки и те всъщност би трябвало те да предоставят допълнителни средства, за да се решават актуални проблеми, докато ние предоставяме милиарди от европейски програми, да речем ЕДФ или от собствения ни бюджет – които средства всъщност са предвидени за програми. Дали тези проекти, които иначе ние бихме е, изпълнявали с ЕДФ, те не са ли вече толкова важни, че от тях е, да се вземат средства? Имаше много големи резерви към това. Е, имам предвид предоставяне на средства на доверителните фондове и на мене ми се струва, че е, се създава още повече бюрокрация при подбор на проектите. Същевременно чувам от представители на Африканското гражданско общество, че две години след срещата в Лава Лета нищо не виждат на лице от Европейския съюз на място, така че как да се покаже по видим начин, че тези програми се финансират от Европейския съюз и страните, в които се изпълняват тези програми, да възприемат тези средства като помощ от Европейския съюз. При някои делегации аз установих, е, това са всъщност хора, които действат на място, агенции на ООН, национални е, програми за помощ, обаче никъде не видях флага на Европейския съюз, така че трябва по-видимо да се покаже нашата финансова помощ тук наистина трябва още много подобрения да се внесат, за да не се потъпваме по рамото само тук в Брюксел, че сме най-големия донор на помощ за развитие, а да станем по-видими на място. Да е ясно, че Европейския съюз предоставя помощи. Колегата Шмидт. Благодаря. Въпросите, които вече бяха зададени от колегите, към тях би се присъединила с удоволствие, защото смятам, че това са основните точки, които те засегнаха. Аз само ще внеса някои допълнения. Ние знаем, че а и видяхме това, когато пътувахме миналата година, сме партньори с Омвар и те от 60 години поддържат лагера за палестинците и конфликтите, управляват конфликтите там. Аз искам да знам какви са представите на комисията във връзка с конфликтите в Африка, дали е, те да не се управляват от други след 60 години, да ни питат какво сме направили ние специално. Така че, е, поставяйки акцента върху стабилност и управление, Мога да кажа, че конфликти могат не само да се управляват, но и да се е, предотвратяват и да се решават, така че комисията би ли предоставила информация колко средства от тези доверителни фондове не са предоставени на международни организации. Знаем, че има много други е, случаи такива, да речем от ЕДФ, е, средствата 100% отиват в ООН, разпределят се по някакъв начин и Европейския съюз не е сигурен колко средства се изразходват, дават се директно на неправителствени организации. Казва се, че не трябва да се превишават определени размери на суми, така че питам как се подбират тези НПО, дали се предпочитат на място да или не е, тъй като има проблем с прозрачността и критериите за прозрачност. Е, казвам още веднъж, е, искам да ми отговорите как се подбират проектите, е, как се контролират и каква оценка им се дава. Колегата Целер, един кратък допълнителен въпрос – в Европейски съюз Африка Emergency Trust Fund. Много средства се отделят Алжир, Египет, Либия, Марокко и Тунис. Тези държави не са част от АКДБ. Европейския фонд за развитие е предвиден за държави от АКДБ. И как се разпределят средствата, които са влезли в доверителния фонд, какво се предоставя на държави от АКТБ, какво идва от политиката на съседство за тези пет северноафрикански държави, защото мисля, че тук трябва да се прави ясно разделение откъде идват средствата и къде отиват. Колегата Франк. Eh, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че тук наистина нещата трябва да се изяснят. Ако прочетем внимателно доклада на Сметната палата за 2016 година, установяваме, че бюджетът на Европейския съюз е предвиден за е, предоставяне на предвидими финансови средства в среден и дългосрочен план. Обаче в доклада се посочва също, че бюджетът предлага малко гъвкаво за непредвидени събития. Това, което ни обясняват генералните директори днес, са нови инструменти, които имат за цел да решават неотложни проблеми, които не могат да се решат, може би, с сега съществуващите механизми, поради което, според мен, трябва да се припомни, че нашата сметна палата извършва надзор върху Европейския фонд за развитие и за това е необходимо тази задача да бъде възложена и на Сметната палата. Тези средства, в крайна сметка, обаче идват от бюджета на държавите членки, а не от бюджета на Европейския съюз. Това не означава, че новите доверителни фондове създават проблеми във връзка с прозрачността или с управлението. Затова генералните директори са тук, за да обяснят как Европейския парламент може да бъде включен и трябва да бъде включен при е, търсенето на повече прозрачност и ефективност при доверителните фондове. Това е моя коментар, иначе мога само да се присъединя към онези, е, а и към това, което каза председателката, е, че ефективността на финансовите инструменти е изцяло е, мотивирана предвид. Е, доклада на Сметната палата. Искам да задам още един въпрос. Ние в момента сме в фаза преговори е, в рамките на тристранните срещи и сега аз съм обзета до голяма степен от мисълта, че ако Европейския съюз не може да събере 20% от е, други донори или от държавите членки, просто да изоставим такива доверителни фондове. Искам да попитам какво мислят двамата господа по този въпрос и кой от вас ще започне първи с отговорите. Господин Визи. Благодаря. Ще внеса няколко уточнения. Ще ви дам и информация, ще погледна и към бъдещето. Доверителният фонд не е нов допълнителен инструмент. Това е просто начин на а, осъществяване на а, разходи, е, като е част е, от всеки е, инструмент. Например, и инструмента за сътрудничество и развитие предоставя средства, които се изразходват в държавите, които получават такива пари. Фонда за развитие влага средствата си в съответните държави. Опитваме се да постигнем едно и също – не искаме да внасяме объркване, като създаваме нови инструменти. Но всички тези а, различни инструменти са създадени, за да се избегне а, смесването на нещата по отношение на резултатите. Те може и да са скромни, ням, не противореча на това, но ако трябва да обясним какъв е ефекта от програмите ни в Африка, трябва да кажем, че усилията да се извеждат хората от а, лагерите за беженци и да се интегрират отново в обществото. Това е ежедневната ни работа. Ние се опитваме да подкрепим, да развием капацитета на държавите, които са засегнати от трафика на хора и да подобрим основните им граждански услуги в Мали, в Нигер, свързани с образованието, например, социалните услуги. Ще ви припомня, че централно средиземноморския маршрут отбелязва значително по-малък брой хора, които го използват. А, не искам да приписвам цялата заслуга за това на доверителните фондове, но искам да кажа, че те определено са допринесли за развитието в тази посока. А, на трето място по отношение на бюрокрацията, създадена от доверителните фондове, тук не съм съгласен. Дори и да липсват някои документи, защото не е лесно да се намерят хора, които искат да работят в Лагадес, в Бамако, в държави, където положението е несигурно, като в Централно-Африканската република, например. За да осъществяваме проектите, имаме нужда от тези хора, които да носят сигурност и отчетност. Всичко това е документирано и може да бъде проверено и за това можем изцяло да отговорим на вашите въпроси. Един аспект, който често се пренебрегва, защото не е толкова видим, е, че а, инструментите допринасят и за координацията на донорите. Със сигурност знаете, че в кризисни времена има доста хора, които питат какви са идеите, средствата и проектите. Тези стратегически инструменти, доверителните фондове, допринасят за координацията. Например, фонда БЕКУ, който е признат от Сметната палата, е сертифициран и работи в Субсахарски регион, в Нигер. Не случайно там са постъпили най-много средства от отделни държави, като, като Германия и Италия в този фонд, защото те са разпознали така, не не се а, бойте да отговорите конкретно на въпросите, които ви зададохме, казва председателката. Да, точно това правя. Опитвам се да обясня защо този подход а, е подходящ и ефективен. А, по отношение на 20%, за което питахте, а, праг, ако видите вноските на държавите членки в началото на процеса и как този процент се а, увеличи. А, ще приведа за пример а, Нигер. А, има и други специфични а, случаи. А, ще кажа, че е по-добре да сме гъвкави. Има редица примери в тази посока. От практическа гледна точка може и да не е много лесно да се проследяват нещата и да се контролират, ще кажа, че се конкурираме по отношение на доверителните фондове с Световната банка, с други организации. ще кажете, правим по-малко. Да, но въпреки това, допринасяме. Мисля, че вноските на държавите членки могат да са по-големи, за да се подобри резултата, но като цяло повече пари не означават повече доверие. Германия и Италия, например, искаха да направят собствени проекти, за да бъдат по-видими, като, например, да подкрепят беженци в Либия. Но имаме рамков договор с Международната организация по миграция. Тази, дейност, тази наша дейност също се намира в рамките на фондовете. А, след а, няколко месеца ресурсите ще бъдат а, изчерпани и а, попитахме държавите членки дали ще внесат нови средства, за да продължим по този път. Много е вероятно те да не се съгласят. Ще продължа за доверителните фондови инструмента опитах се в уводните ми думи да кажа, че според мен инструмента е много полезен за целите на сирийските бежанци и Северна Африка. Защо е полезен? Защото той е, се оказа един мобилизиращ фактор за средства от различните европейски фондове и вноски от страните членки. Примерно, сектора за Северна Африка 350 милиона, 162 от страните членки, около 40%, Средствата отиват и за Либия, но и е, съседни страни. Някой дори е, спомена Марокко, правилно. Защо? Защото от е, Марокко също идват хора, жертва на трафик. Така че се опитваме да работиме по въпросите, по проблемите регионално. Те, те не се ограничават в рамките на границите после. Защо е, е ефективен? Защото Европейският е, съюз е, е най-големия донор, включително и в Либия и в Сирия и по този начин повишаваме много капацитета си да действаме там всичко, което правим а, посредством а, доверителния фонд, а, спазва абсолютно всички финансови и други разпоредби. И когато се използват европейски средства за Северна Африка, те идват от перото за средиземноморските страни и Северна Африка. А средствата за Сирия идват и от е, набрани средства от съществуващите инструменти. По отношение на резултатите, опитах се да ги демонстрирам, те са много значителни – и ако искате да имате по-конкретна и разбита информация, ще ви я предоставим а, и в а, така а, представени сбито факти и в по-големи подробности. Да, благодаря. Ние четем с интерес месечните доклади, занимаваме се структурно с всички тези въпроси и по тази причина това е тема, която за нас е важна. Безспорно обаче въпросът е защо е, трябва да изчакаме тези средства да бъдат предоставени, след като ние предоставяме наши средства. Може би някой от вас е, може да отговори на този въпрос. Е, I think that I gave figure. Мисля, че споменах цифри, които показват, че това не е съвсем вярно. Когато очакваме средства в размер на 25% от други донори, като по фондовете Беко и Колумбия, това е сериозно когато разгледаме доверителния фонд за валета, ще видим, че това въжи също. Виждаме също така, че в началото участието беше много по-малко, но когато държавите членки видяха добавената стойност, от увеличаване на ефективността, от по-добра координация под европейския флаг. Те идват. Споменах Германия и Италия, които редовно внасят средства в доверителните фондове, вместо да предприемат лични действия. Сега може да кажете, че това не е достатъчно. Самият аз от чисто практична гледна точка а, не съм а, привърженик на крайните а, мнения. А, виждаме, че средствата се свършват. А, сега можем да добавим средства. А, инструментът е онова, което можем да направим заедно. И ако виждаме, че инструментът е ефективен и ефикасен, сега държавите членки трябва да внесат повече средства. А, когато говорим за спасяване на мигранти от ужасните лагери в а, Либия, имаме нужда от инструмент, който също е в рамките на доверителните фондове. А, когато казвате, че от практическа гледна точка се притеснявате, съм съгласен. А, трябва да се променим. А, но ако се вземе политическо решение, ние ще се съобразим с него. За сега казвам, че можем да се съобразим с положението за сега. Гражданските организации, организациите от гражданското общество получават около 30% от финансирането. А, това въжи за африканските доверителни фондове, за позорица за Северна Африка около 30% отиват в неправителствени организации, още 30% в международни организации и агенции. Но така по една трета отиват в различни организации. Това е разпределенето. Стефано, много е важно, че отбелязваш това. Ако вземем, например, северноафриканския прозорец, това е организация, която работи на място в Либия. Това е хуманитарна организация. Има и организации на държавите членки, които работят там. За да ви отговоря на въпроса защо, ако вземем доверителния фонд за Сирия, той работи за разрешаването на специфичния проблем за съдбата на сирийските беженци извън Сирия. Когато говорим за предизвикателствата на сирийските беженци в Ливан, в Армения, в Ирак, в Турция, там положението е различно. В Турция има специален инструмент. Но чрез доверителните фондове. Действаме на регионално ниво а, с а, реална добавена стойност. Не бихме могли да го направим без доверителните фондове. Благодаря. С това приключваме дискусията по този въпрос. Благодаря ви. Извинете, че трябваше да изчакате толкова. Искам да ви кажа, че ще продължим да следим със сигурност тази тема. С това Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Структурни фондове, изпълнение на 181 приоритетни проекти в Гърция, първа оценка. За тази цел получихме един документ, който е много интересен и ви го препоръчвам изрично да го прочетете. Сега искам да приветствам сърдечно сред нас заместник генералния директор на Генерална дирекция по е, регионални въпроси и регионална политика, господин Нормунд Попенс. To go ahead at once. Съжалявам, времето ни пристига, притиска, трябва да работиме бързо. Господин Папенс има думата. You, all, thank... Благодаря, госпожо Гресле. Благодаря за това, че е, поканихте и членове на парламентарната комисия по регионални въпроси, защото те също се интересуват от този списък с проекти, над които ние упражняваме мониторинг. Мога да кажа, че резултатите са много е, положителни. Това е свързано и с начина на изпълняване на а, програмите и а, осъществявания мониторинг, защото изискванията към различните проекти са раз, различни. Мога да кажа, че много успешно се оказаха а, а, подходите. 181 проекта, от които 118 са а, из, разходили 7,3 милиарда. 118 проекта. 18 проекта 0,5 милиард, които са почти изпълнени, но не са завършени. Тоест, по правилата има още време да бъдат приключени до март 2019 с национално финансиране. 24% където има сериозно изоставане, така че те трябва да бъдат дефазирани. По-малко от милиард е, е, са разходите, не всички обаче са направени вече. Затова ще ги изместиме и в периода 14-20. Смятам, че ще могат да бъдат изпълнени. Остават 21 проекта, които ще трябва да бъдат прекратени по различни съображения. Е, става дума примерно за е, установки за пречистване на вода и други, където не е получено разрешение. Е, значи по тези проекти не, не смятаме, че Европейския съюз никога няма да се върне към тях отново. Те са важни, но за момента те няма да се включат в програмния период. Вероятно в бъдещето ще се опитаме да ги вкараме отново. Ще видим. 75% от всички проекти са изпълнени. И е, когато е, се стигнем до края, всъщност от 181 ще бъдат изпълнени 160, а пък ще видим тези 21 какво ще се случи с тях. концесиите е, около 1000 км магистрали. Е, готови, абсолютно готови, с много високо оценени. После има няколко по-малки проекти, примерно за енергийна ефективност на жилища, приключени, комбинации от безвъзмежна помощ и финансови е, инструменти, 60 хиляди, е, 6 работни места създадени. Има и сходни инициативи, които са е, предвидени в следващия програмен период – после, финансовите инструменти в края на краищата успяха да постигнат немалко. По Джереми е, бяха създадени 20 000 работни места. В, е, при финансовите инструменти се работи наистина на място, включително и с Европейската инвестиционна банка и така нататък. И смятам, че и в бъдеще те ще са ангажирани много сериозно. Е, примерно имаше един отличен проект за електронно предписване на е, рецепти на лекарства. Това спести огромни суми на е, здравните каси, защото знаем, че там бюджета винаги е ограничен. Няколко проблеми имаше закъснение, за съжаление, при някои проекти. Метрото между Атина и Солун там има много голямо забавяне, символичен проект, но се надяваме, че ще го отместим във времето. Тоест, мисля, че сме приели вече проектите за втората фаза на, на, на този проект, така че предвижда се да приключат 2023 година, така че има предостатъчно време. Малко отрицателни моменти. Цифровия сектор. Там някакси не успяхме да постигнем. Още сме в преговори за инвестиции през новия финансов период. Не знам, няма да е лесно, но смятам, че ако е, изместим проектите към новия финансов и планираме нови, ще получим успех. После е, за управление на инфраструктурата, там също има да се е, довършат някои неща, е, но чакаме предложения. Като цяло, положителното беше, че имаше специален механизъм за мониторинг, съответно специална мотивация – много добра комбинация беше и факта, че тези проекти бяха включени в меморандума за разбирателство е, и е, съчетаването на различни инструменти даде много положителни резултати. В е, меморандума за разбирателство предвидихме много неща, свързани с структурните фондове, но не може всичко. Е, има някои проекти, които сме абсолютно възхитени. Примерно е, за кадастър. Е, продължаваме все повече да работим на място. Току-що се приключи с един голям проект за технически поддръжка на банки и там Надяваме се, че ще има добри резултати. Мобилизирани сме. Очакваме и вашите съвети. И това са буквално емблематични проекти и в един момент те ще се увенчат с успех. За отпадни води има е специална работна група, сега създадена в Атина. Там ще започнем с планирането, включително и с съответния инструмент. Няма да коментирам повече финансовите инструменти. Мога да кажа, че имаше много предварителни условия за предходния период с Гърция. Колко планове за действие имам, не знам. Много. 250 е, май. Е, а сега с регионалните програми всъщност се използват същите е, планове за действие, така че не е драматично положението. По този начин се даде възможност да се а, а, реагира достатъчно добре. Само, примерно, в единия проект за отпадни води се наложи да се използват предупреждения за така само този проект за управление на, водни, на речните басейни не можа да бъде изпълнен. Но там не, е, не са изпълнени предварителните условия. Ние обсъждаме сега с колегите в момента от другите дирекции. Ще го пред... предложим за прекратяване за момента, но това не е единствената страна членка, където има подобно предложение за, по тази тематика за управление на речните басейни. Испания, например, случая е същият. Но ако гледаме предварителните условия, те си свършиха добре работата. И в новите стратегии за специализиране ние там също осигуряваме помощ по, и е, постигнатото се дължи благодарение на предварителните условия. Мога още много да ви говоря, но мисля, че нямаме достатъчно време, затова съм готов да отговоря на въпроси. Изпълнението за настоящия период се развива добре. Гърция на първо място по темпа на освояване 7% е, от последните плащания през 2015 получиха 1 милиард И поради е, така високия темп на съфинансиране с е, насочената техническа помощ, с мониторинга, успяхме да постигнем е, пълно изпълнение на поетите ангажименти. Сега вече получихме всички документи за приключили проекти. Още не сме ги приключили формално, защото сме задали въпроси, на които ще получим отговора до декември. Знаете и за случая с картелни практики, които се разследват сега от гръцките власти. Там имаше отражение върху някои договори. 10% се предлага да е корекцията – но понеже е, там в тази приоритетна ос има прекалено много заявени слова, средства няма да има неизпълнение, просто ще се прехвърлят към други разходи. За сега още не сме е, приключили, както казах. Е, трябва да прегледаме и проектите за държавна помощ, но мога да кажа, че картината е по-добра, отколкото изобщо някога сме си представили. Мисля, че с това ще приключа и очаквам вашите коментари и въпроси. Благодаря. Започваме. Е, въпроси винаги имаме. Давам думата на първия оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз съм много мил човек, миролюбив и с мен всеки може да дискутира с удоволствие. Обаче по този въпрос така както подходи комисията към парламента, съм малко разярен. По простата причина, че през 2015 година ни изменихме регламента, бяха предвидени две специални мерки за Гърция – е, сред много борби и те бяха прокарани много бързо. В този нов регламент е записано, че до края на 2016 година Гърция трябва да изготви доклад. Тя не го изготви, обаче през май 2017 година го направи този доклад. Много пъти съм писал до комисията, поне три пъти и 15 пъти поне неформално съм посочвал, че искам да видя този доклад, защото по него искам да задам въпроси, което е мое задължение и право като депутат и докладчик в случая. И днес това изслушване беше планирано. Днес, 4 декември, мисля, че всички участници знаят за това от два месеца мисля, че миналия четвъртик получих едно писмо от е, госпожа комисара с доклада на гърците на гръцки. Аз съм учил старогръцки, новогръцки не владея. И сега съм изправен пред ситуацията при това изслушване да трябва да формулирам въпроси по доклад, който съм го получил два дена преди заседанието и второ на език, който не разбирам. Няма никакъв смисъл всичко това. Аз се опитах от документите, които са ми предоставени, да формулирам въпроси. И е, сега би ги нарекал предварителни въпроси, защото е, чакам превода на доклада, за да разбера какво гръцкото правителство е вписало в него. И това първо. Сега преминавам към въпросите, които ми хрумнаха. Те са четири. Първият въпрос – дали за периода на подпомагане 2007-2013 година се отнася това. Това, което прочетох от анализа е, че 100% е, са финансиране което ние тогава в регламента е, разрешихме на гръцкото правителство, е довело до много положителни резултати. Не са загубени никакви средства. Поради допълнителната ликвидност по-скоро не бих казал допълнителна ликвидност, обаче отпадане на задължение на съфинансиране от гръцка държава. Много проекти са завършени и сега 181 приоритетни проекта. Така че е, директният ми въпрос към вас е колко от тези 181 проекта са били приключени по този механизъм и второ са е, спасени в следващата многогодишна рамка, в следващия период. Е, вторият ми въпрос е свързан с е, МФР 2014 2014-2020 година. Там степента на освояване е около 20%. И тук бих искал да знам дали и предвид тази е, финансова рамка, какъв е средният дял на съфинансиране от Гърция? Т.е. колко средства отделя средно Гърция за тези проекти и освен това, Европейския фонд за развитие до каква степен участва в общите публични разходи на Гърция. Трето, в своето предружително писмо госпожа Крецо подчерта посочи големи проекти, също и проекта за магистрала Френското предприятие Винчи похвали този проект и казва, че по този начин се увеличава много способността на Гърция. Докладът на Световния економически форум винаги обаче намалява рейтинга на Гърция през последните години, а не обратното. Как се свързват тези неща, въпреки че се знае, че през последните 2-3 месечия Показателите на Гърция бяха положителни. Повишено търсене, повишена заетост. Е, основният ми въпрос тук е доколко поради факта, че тези средства се пред е, изразходват по-добре за структурни фондове в Гърция и средствата по тези механизми се е, изразходват по-добре това до каква степен е подобрило конкурентно способността на Гърция и с какви показатели се измерва. И последния въпрос. Трябва ли в края на периода 2014-2020 година да очакваме подобни е, проблеми или всички мерки, които са изпълнени заедно с Гърция, ще дадат възможност средствата от структурните фондове да се освояват така, както в останалите държави членки или трябва да очакваме евентуални специални мерки, които да бъдат приети от парламента и съвета, така че тези средства да се изразходват смислено там за проекти и генериране на растеж. Благодаря. Благодаря, е, казва председателката. Съжалявам много за версията на гръцки язик. Изпратихме първо не и след това на английски язик. Колегата Дейон. Може би е, е лингвистичен е, моят въпрос, но в презентацията на комисията много често говорихте за тях, като че ли те са там, пък ние сме тук. искам да попитам по какъв начин изглежда сътрудничеството или дали трябва да говорим за тях и нас, защото ангажиментът е важен и в рамките на доклада, който получихме. Аз знам от моите гръцки приятели, че те са ангажирани с тези проекти. А, но въпреки това има има забавени, има проблеми. Искам да попитам как върви сътрудничеството? Дели, делите ли нещата на наши и техни? Втори момент Миналата седмица ни беше представен специалния доклад на Сметната палата за положението в Гърция като цяло и заключенията ни бяха, че има различни услуги, различни, работи се в различни посоки от страна на комисията, но мерките не се допълват и не се подкрепят. Ще спомена железопътния проект Итория Дамоклос. Това е един от проектите, който е бил забавен заради банкрут на един от изпълнителите на проекта. Проблема с фалитите е сериозен в Гърция и а, често пъти няма противодействие за това какъв изход а, е възможен според вас. А, метрото Атина Солун. Тук имало забавяне заради археологически разкопки и артефакти. А, но първата фаза е била приключена на 100%, втората на 13%. И а, държавните органи са намерили начин да превъзмогнат проблемите с археологическите разкопки. И всъщност забяването е по тази причина на разкопките, а не заради лошо управление. На трето място получих информация от гръцките ми колеги. Казва се, че те биха искали да реализират много повече проекти за периода 2014-2020 година и искат нов списък. Вярно ли, искам да попитам, че изискванията към мониторинга обославят съкръщаването на списъка, а не е някакви проблеми? Много благодаря, казва председателката. И аз имам въпроса. Искам да благодаря. Почти се разплаках, когато събота и неделя прочетох за отчуждаванията и забавянето във връзка с това на строителни проекти в Гърция. И си казах, че може би работата ни не е била напразна. Въпреки това, искам да попитам, какъв е, какво е актуалното положение по въпроса за отчуждаванията в Гърция? А, има ли ускоряване на процедурата или все още е, това е валидно искане от наша страна? А, в, а, през февруари по време на тюркоазната седмица ще посетим Гърция отново с делегация и ще а, разгледаме както част от старите проекти, така и нови. В вашия доклад се казва според данни на гръцките власти. Искам да попитам, имате ли собствени впечатления за завършените проекти от тези 181? А, това са моите въпроси и сега колегата Фан Рой има думата. Много благодаря и аз а, Имам няколко забележки към постоянния докладчик от комисията Реги. Трябва да отчетем а, това, че а, периодът беше труден и в политическо, а, и в политическо отношение за Гърция. Интересно ми е дали този вид проекти са свързани по някакъв начин с препоръките към Гърция. А, има ли някакви предварителни условия за одобрението на тези проекти? Или има, има ли освен тази а, предварителна условност за проектите и нещо обвързано с европейския семестър? в Гърция има сериозни промени, сериозни предизвикателства. Вие дадохте примера с управлението на ръчните басейни. А, може да има планове за управление, след което а, има поройни дъждове и 202 жертви следствие на наводнения. Е ли Гърция е в състояние да изпълнява ангажиментите си? А, и какъв е приноса на приноса а, от а, по тези програми към политиките на гръцкото правителство. А, когато говорим на следващи, за следващия а, програмен период, вие казахте, че 75% а, са били а, изпълнили прехвърлени. А, ще се постигнали ускоряване или изпълнение – в миналото имаше специална работна група за Гърция и получавахме редовно информация за хода на нещата в началото на гръцката криза. А, после настъпи тишина. А, какво се случва в тази посока? Господин Попенц има думата. Толкова въпроси ми зададохте, ще се опитам да ви, да ви отговоря. А, първо, промяната в регламента за общите разпоредби. Ще ви спомен... споделя нашата информация. Действително, Гърция имаше нужда от ликвидност, беше в голяма криза. Спасихме държавата от банкрут и за това дадохме допълнителни средства от европейския бюджет за реализирането на проектите а, и не очаквахме принос от гръцката държава, но не очаквахме също така средствата да бъдат а, похарчени за заплати, за довършване на проектите и да се създадат нови проекти в рамките на нашите про програми. А, мисля, че а, действително средствата бяха освоени, помогнаха на гръцката държава. В много случаи бяха осъществени и повече проекти от първоначално планирането. А, така че а, тук се доближаваме и до отказ от финансова корекция. Ние си сътрудничим много тясно с Гърция. Съжалявам, ако съм звучал така по-дистанцирано. Моите колеги прекарват много време в поддържане на тази връзка по отношение на работата с Гърция имам четирима допълнителни служители, които работят по тази тема, така че Гърция е важна за нас тема. Поддържаме ежедневен контакт, дори и ако не сме съгласни понякога, да имаме разногласия, например в областта на цифровите проекти. Продължаваме да работим с Гърция. Работим все още с тази група, но, както знаете, беше създадена и служба за подкрепа на структурните реформи. Имаше запитвания от страни на държавите членки и има вътрешен механизъм, с който даваме на държавите членки информация за това, което ние правим, за да няма при покривания. Така че сътрудничество има и то е добро. Тази седмица беше създадена група на високо ниво за предоставяне на техническа помощ. Например, те вече работят по създаването на кадастъра, там на място има гръцка група, която работи по този въпрос. Ние ги подкрепяме и ще продължим. Гърция е страна по меморандума. Така че ние не не даваме подкрепа за структурните реформи. 90% е приноса на европейския бюджет към проектите. Не е наше решение дали този процент ще остане такъв. Е, това е решение, което трябва да се взема от комисията и парламента дали ще напуснат рамките на меморандума, обхвата и ще преминат към европейския семестър. но онова, което сега се управлява по силата на меморандума, след това ще премине към европейския семестър. ще работим не само с предварителни условия, а и с пряк, преки вноски. За това работихме толкова по плановете за действие, конкретно с държавите членки, за да сме сигурни, сигурни, че ще бъдат приложени политиките и държавите ще бъдат активни. Разбира се, че имаше и гратисен период, отстъпвахме, не е ясно колко леверидж ще бъде а, а, от, отреден на Гъртия заради корпоративната социална отговорност. Има директиви и те трябва да бъдат транспортирани и прилагани правилно. Има помощ, но въпреки това и държавата трябва да действа по транспонирането. В противен случай ще се стартира процедура по неизпълняване, нетранспониране на директиви. Така че от една страна говорим за директиви, но и стратегически документи, като интелигентна специализация. Тези стратегии трябва да бъдат реализирани и има действително връзка между интелигентната специализация и подбора на проекти за да бъде сигурно, че избраните проекти ще съответстват на нашите стратегии. По отношение на фалитите, Не знам дали как Фин взема решение или не можем да подкрепим фалирали предприятия. Когато се случи, това е положението. Може да се намерят други фирми, които ще доосъществят проекта. Новият списък е по-кратък. Не, че не можем да мониторираме повече проекти, но е важно да се фокусираме. Избрахме 18 знакови проекта Имаме редовни доклади за изпълнението, наблюдаваме ги. Сега подготвяме стратегически доклад за първата година от изпълнението на проектите. Със сигурност, ако се интересувате от резултатите, ще ви е интересно да прочетете този стратегически доклад и ще видите, че има добри резултати. Правим и последващи оценки те показват, че има положително въздействие върху Гърция. В рамките на стратегическия доклад можем да обсъждаме още веднъж как, как стратегическите решения са повлияли на положението в Гърция. Искам да благодаря на парламента за това, че ускорява и настоява на някои действия. Действително по отношение на отчуждаването има разпоредби влязли в меморандума за разбирателство, има разпоредби за достъпа до собственост, например до, до земята, която е собственост. И гръцките власти ни увериха, че ще приложат този меморандум. Това е хоризонтално затруднение. Можем да притискаме властите, да ги прикамваме да действат но и парламентът може да окаже натиск за предприемането на конкретни действия. Няма да говоря за бъдещето, то е твърде неясно. Искам да ви благодаря за сътрудничеството. А, и ясно е, че 160 про- проекта ще бъдат а, завършени. Не всеки е толкова важен, има и по-малки проекти. Ние работим на ниво програма, не можем да проверяваме всеки завършен проект. Осланяме се на данните от гръцките власти по отношение на проектите. А, вие сте посетили магистралите, те вече са в а, действие, могат да бъдат а, видяни и използвани. Винаги при възможност посещаваме и по-рискованите проекти, които а, вероятно гръцките власти ще обявят за приключени. А, надявам се, че успях да отговоря на всички въпроси. Ако нещо съм забравил, опитайте ме отново, моля ви се. Благодаря, тъй като всички сме заедно в една уютна атмосфера. Искам да попитам колко проекта Генерална дирекция регионална политика е разгледала и най-вече завършени, completed, такива каквито посочвате в доклада. Колегата Ариман. Колегата Ариман иска само да посочи, че на нито един негов въпрос не е получил отговор и е, ще депозирам въпросите в писмена форма. Е, можем да повторим още веднъж процедурата. Зададох пет въпроса, на нито един не получих отговор. И текста, който получих, не е текста, който си получила ти. И има и друг текст, който го получих само на гръцки. Може би отговорите са в него. Да, със сигурност това ще бъде удоволствие и за госпожа комисар. Бихте ли повторили още веднъж вашите въпроси, колега? Преводачите ни дадоха още 10 минути. Попитах колко от тези 188 проекти са финансирани от тези допълнителни механизми, е, и са завършени или са прехвърлени в следващия период. Втория въпрос беше какъв е настоящия дял на Гърция е, за кофинансиране при тези структурни проекти средно и каква е, какъв е делът е, на е, фонда за регионално развитие в тези проекти, също така с тези средства от структурните фондове, дали се е повишила способността на Гърция, по какви показатели се определя това, дали има някакви измервания и в края на следващия мандат, по-скоро може би в този период ще трябва да се помисли за нов механизъм, ако не са решени въпросите. Всъщност шест въпроса, казва председателката. Моля. Благодаря. Не мога да измеря е, колко е, от финансирането доведе до изпълнението ми. Помогна, това мога да кажа. 18% трябва да бъдат завършени с собствени средства, така че трябва да видим там колко още трябва да бъде инвестирано от собствени средства. Тогава ще получите представа. От, е, приключване, е, от е, приключилите 100% съфинансиране. тези, които получиха 100% финансиране, бяха приключени, но това не е начина да се процедира в бъдеще. Не бих подкрепил. В бъдеще трябва да огледаме ангажимента и интереса на страната да съфинансира. 100% съфинансиране е изключително. А, обясних защо, но ако искате, мога да дам допълнителни разяснения – не сме ние, които решихме това, Еквин а, го реши. 100% е, беше е, важен инструмент е, да ги извадим от кризата. Ние подкрепихме и го изпълнявахме в бъдеще, когато се оттеглят от меморандума за разбирателство. Отново на политическо ниво, на базата на нашия анализ, за момента не знам какво ще предложим тогава те трябва да минат към нормалните е, степен, е, съотношения на съфинансиране. Тогава няма да е 90, 100, дори не е 90. Мисля, че в този период максимума възможно е 85 може да бъде и по-малко. Сега, добре е да, се знае, да си знаеш, че бюджетът е стабилен, защото така се повишава интереса на страните членки да завършват проектите. Е, много съжалявам за езиковата версия. Е, ние имаме съответни правила за превода и колкото по-дълъг е документа, толкова повече време им отнема. Сега гърците са в своето право да си подадат документа на собствения език. Ние, ще го, ние не можем да ви го предоставим на друг език, преди да го изпратим на службите за превод. Когато има превод, ще ви го дадем. Ähm, Със сигурност ще се занимаваме още веднъж интензивно с Гърция и е, също така точната оценка на тези 181 приоритетни проекти. Трябва да знае много точно какво е приключило, какво не. Е, и накрая да се изхвърлят всички правила и да се вземе правилото, че ще има финансови корекции. Аз просто не разбирам защо трябва да изоставяме това е, правило. По тази причина трябва да покажем, че сме сериозни като бюджетен контрол и че не се прави услуга на страните, когато се нарушават правилата за тях. Благодаря ви. С това приключихме разискването по тази точка. В точка разни няма заявки за разглеждане на даден въпрос. Следващото ни заседание е в четвъртък от 14.30 часа. Благодаря. Закривам заседанието.